certain uh, groups of extra Uh, good afternoon, everybody. If I could have um, your attention, Thierry, Monsieur Jouvin, I want to start the meeting. И така, добър ден на всички, добре дошли на първата от нашето три заседания на комисията – Имаме значи, заседание днес след обед, утре две заседания, включително и сесия за гласуване, което ще започне в 10 без 15 утре. Ще използвам другия микрофон, за да ме виждат по-добре от тези, които ни следят на интернет. Иначе утре в 10 без 15 ще гласуваме. Утре след обед, в 3 часа, от 3 до 5, имаме важно а, изслушване а, по въпросата за мрежовата а, сигурност и сигурността на информацията и директивата свързана с а, инициативата за информационна сигурност. Очаквам всички да бъдете тук. Както винаги, ще кажа добър ден на онези, които ни гледат по интернет. В Брюксел времето е мокро, вали. Може би за това няма толкова много посетители тук. И така. А, знаете, а, че се предава на живо нашето заседание. Изпратили сме на всички членове доклад за нашето посещение в Литва, което беше много полезно. Обсъдихме с бъдещото ротационно литовско председателство редица важни въпроси. Сега доклада е на разположение на английски, немски, италиански и испански, а също така имаме протоколи от заседанието ни на 7 май. И ако нямате нищо против, погледнете тези протоколи. Ако няма възражение до края на нашето заседание, ще смятаме, че протоколът е прият. А сега, както знаете, редовно актуализираме информацията за процесът на преговорите с ирландското председателство. Преговори започнали още преди коледа. Значи, как вървят тристранните преговори? И искаме докладчиците да ни кажат докъде са стигнали тези преговори. Госпожа Веню, господин Тарабела и господин Жувен са тук. Аз ще докладвам по моя доклад. А, също се докладвам и от името на госпожа Ройтова. А, така, ще слушаме кратките информации от докладчиците. Първо ще дам думата на госпожа Верньо, заместник председател на нашата комисия, да ни каже а, как върви работата по преговорите за признаването на професионалните квалификации. Да, благодаря господин председател. Мисля, че мога да ви кажа, че има добри новини е, след приключването на последната тристранна среща, която беше е, се проведе на, през миналата сряда. Е, в нея, разбира се, участваха представители на съвета, Европейската комисия и парламента, както винаги. Искаме да дадем една европейска перспектива на идните поколения и съм много щастлива, от резултатите. Съвсем накратко ще ви кажа какво остава още нерешено. По въпроса за професионалната карта а, оговорихме разумни срокове, а, когато става дума за искане на допълнителна информация, а също така а, а, осигурихме да се вземе становището на съответните а, професионални а, гилдии. Нещо, което е, тази професионална карта е много важна за младите, които искат да работят в чужбина. Частичният достъп във връзка с общия интерес няма да се прилага там, където автоматично ще се признават квалификациите по общите режими. Няма да има повече изключения за онези, които доставят услуги а, но а, предварителни срокове ще вминат от 2 на една година. А, в бъдеще няма а, страните да могат да отказват а, признаване, когато става дума за магистърски степени, но ще се осигури по-голяма гъвкавост при тестовете, които трябва да бъдат предлагани в много кратки срокове, не повече от 6 месеца. По отношение на текущата информация, страните членки трябва да осигурят всички бенефициенти а, да получат автоматично признаване на тяхните професионални квалификации, нещо, което е особено важно за някои професии. Особено у нези, които това не беше направено до сега. За медицината страните членки биват насърчавани да осигурят по-дълго от 5 години образование, които имат такова се в момента. И ще има техническо заседание за различните медицински специалности, за да се приеме едно минимал, един минимален срок на квалификация. По същество на текста нямаме противоречие. Имка и Имко и съвета са на едни и същи позиции. Тежка битка беше водена, но в края на краищата стигнахме до добри резултати. Осъвременихме изискването по отношението на познанията и компетенциите бе въведено позоваване на фармакологичната професия, което може да се практикува независимо. И, и там трябва да има 4600 часа образование, освен четирите години. Подобно положението е и с архитектите, където има и също изискване за стаж. За общите рамки на подготовката, там също имаше някои трудности. В крайна сметка решихме да се запазят делегираните актове. А също така, предвиди се възможност за изключение, така наречения опт-аут, при строго определени условия. Е, е, и е, това няма да се прилага в професиите, които ще бъдат признавани автоматично. При езиковите тестове те трябва да се ограничават до един единствен език и то този език е където ще се практикува професията и те трябва да бъдат провеждани след признаването на професионалната квалификация. Стажовете трябва автоматично да бъдат признавани, когато са проведени в друга страна членка целта е съдържанието на стажа да бъде предварително определено в писмена форма. И накрая, във връзка за делегираните актове за автоматичното признаване, постигнахме тяхното ново въвеждане за актуализирането на изискванията спрямо квалификацията и уменията, включително за медицинските сестри. Комисията няма да бъде ограничена при приемането на тези делегирани актове. Nous avons également obtenu... Също така, получих, съгласихме се да се следи прилагането на това, което се реши, включително и новия списък на медицинските кадри, медицинските сестри по-точно. Ние смятам, изпълнихме това, което ни беше възложено. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. така че можахме да свършим една хубава работа съвместно с трите институции. Искам още един път да благодаря на и ирландското председателство за тяхният ангажимент с това досие, което беше решаващо. Ще гласуваме на 8 и 9 юли. Благодаря ви за вашето доверие, благодаря ви, господин председател за начина по който бе председателствано, бяха председателствани всички наши тристранни срещи. Благодаря. А, мисля, че а, вашата работа имаше ключово значение за постигането на тези задоволителни резултати. А, какво чакаме в момента? Официално писмо от Ирландското председателство, потвърждаващо, че съвета приема текста. Това писмо ще бъде получено преди нашето заседание идната седмица, след което ще можем да приемем окончателния текст в комисия и в зависимост от това дали ще имаме текстът на преведен на всички езици, се надяваме това той да бъде официално прият на пленарното заседание през септември. Трябва си да се отбележи, че ние започнахме работа по тази реформа през 2009 година, като създадахме така наречената група за размисъл, преди това имахме доклад а, за бъдещата политика, бяхме подготвени и мисля, че това а, се отрази а, на постигнатите резултати, които ще направят професиите много по-достъпни за европейските граждани. Продължаваме сега нататък. Две неща. Първо искам да ви информирам, че по отношение на морските плавателни съдове за развлечение вече сме приключили с преговорите. от Отне е известно време, за да можем наистина да оговорим различните разпоредби, свързани с делегираните актове. И утре ще се гласува а, този доклад. Благодаря на всички за работата. Благодаря и за търпението. Повече от една година ни отне да стигнем до този етап. Госпожа Ройтова и нейният доклад относно новата законодателна рамка. Темата е доста сложна, както много добре знаете. Зная, че тя искаше да участва днес на заседанието, но не успя, така че аз ще ви запозная накратко. Ако си спомняте, колеги, тук става въпрос за хармонизиране на различни директиви относно новия подход, така че те да съответстват на Лисабонския договор и а, да се разгледат също така подробни аспекти, свързани с изпълнението. Осем са директивите в доста специализиран област, като например уреди за измерване, уреди работещи под налягане и така нататък. Имаме споразумение с съвета по всички тези аспекти, така че те ще бъдат хармонизирани с пакета 2008 година за стоките. Това е тема, която ви е много добре известна от предишната работа на комисията. Включихме също така и някои специални изисквания, свързани с асансьорите по отношение здраве и безопасност на работа. Сега, по отношение на процедурите за изпълнение, продължава работата, както и относно ролята на комисиите, достъпа до експерти от страна на Европейския парламент, когато се провеждат работни заседания. Всички тези аспекти в момента се обсъждат. Знаете, че всичко това е много важно предвид наблюдание на законодателната дейност. Госпожа Ройтова с удоволствие предоставя на вашето внимание този документ и а, Ирландското председателство също потвърди постигнатото споразумение. Имате ли въпроси? Не. Тогава това моля да бъде отразено в протокола. Другите две директиви, по които водим активни преговори и заседаваме, до края на месеца ще продължат заседанията. Тарабела обществени поръчки и Филип Жувел. Много ви моля, колеги, да бъдете кратки. Марк. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Както казахте, предвиждани са още две срещи на триалога на 25 юни за обществените поръчки и след това на 25 юни между 20 и 23 часа, където и на 21 юни, този петък, по обществените поръчки и концесиите. Миналият четвъртък в Страсбург на 13 юни се състоя последната тристранна среща – Филип Жовен и аз като докладчици, докладчик и докладчик в Сянка, ние отговаряме за тези две директиви за обществените поръчки и за концесиите. Какво се получи на последната среща? Четири основни, основни пункта по заблазените пазари, по подизпълнителите, по общите принципи и така нататък. По сътрудничеството, публичното, публично-публично сътрудничество, така наречено, нещата напреднаха. Ние приехме една компромисна позиция, която предвижда или позоваване на оборотът на съответните предприятия, било на видовете дейности, за да може да се изчислят тези 80%, за които става дума. Това бе прието като компромис. Като се вземе или оборотът, обема на оборота, или дейностите, на предприятията, за да може, въпреки че те не винаги могат да се оценят по точен начин, т.е. трябва да има известна гъвкавост тук. Така решихме на тристранната среща, където бе поискано да се координират съществуващите позиции. Но все пак трябва да имаме някакви единици, чрез които да изчисляваме. Към първи абзац съветът предложи <clears throat> начин на контрол, но по този въпрос вече имаме проектирано споразумение по абзаци 4 и 4.1, където става дума за публично-публично сътрудничество. Там става дума за цели, където се казва съвместно изпълняване на, а, изпълняване на задълженията за а, публични услуги, услуги от публичен интерес. А, тук става дума за хоризонталното сътрудничество между публични власти. По въпроса за подизпълнителите, а, тук също а, това е член 70, 71 от директивата, 71 директивата за обществените поръчки. Е, беше предложение, направено предложение на парламента, прието с мнозинство в тази комисия на 18 декември, 24 януари. Е, и трябва да кажа, че да отбележа с задоволство, че в абзаца 15.2 е, нещата са казани ясно, но остават и още някои противоречиви въпроси, спорни въпроси. Например, в петия абзац изглежда ясно, че проектът е прекалено сложен. Става дума за общи положения. Но това, което ни предлага съвета като редакция е много често по, по, по-сложно, отколкото е разумно и възможно, за да стигнем до компромис. Трябва да се облегчат изискванията по отношение на информациите между економическите субекти и да се поставят конкретни условия. Текстът, компромисният текст изисква информацията, която се предоставя, да бъде предоставена не само на подизпълнителите, докато, само на подиспълнителите, докато парламентът иска тази информация да протича по цялата верига на производството. Е, е, според нас това, което предлага съвета, ще доведе до това, че няма да знаем точно винаги и винаги кой е, е отговорен за прилагането на правилата. Понякога, може би, да, някой може да сметне, че това е бюрократичен въпрос, но става дума за прозрачност в цялата верига на подизпълнители, които участват в определено производство. В шести абзац на този, на този дял също бяха внесени изменения по искане на съвета, но боя се, че това не е в, правилна посока. Там се предвижда страните членки, които вече са създали някаква верига на отговорности при подизпълнителите, трябва да се позовават на, да действат по силата на член 15.2. Но това показва колко важен е на този член. Той е фундаментален. Но това не значи, че се можем да бъдем доволни, защото има опасност да се увеличат разликите между страните, които вече имат свои правила, като си искате да бъдат още по-строги, докато в страни, където този въпрос на веригата от подизпълнителя не е уреден, това няма да стане. Е, това е според мен и парадоксално, и неприемливо, защото ние говорим за един единен пазар и трябва да се стремим всички да действаме по общи е, е, еднакви правила. И затова ние искаме е, съветът да вземе предвид били, било предишният е, шести абзац, било предложението на парламента, където се изисква да има минимални е, норми при регламентирането на подизпълняването. Сега по член 17.2 Става дума за частни случаи, по-специално Великобритания. Става дума за определени социални услуги, които могат да бъдат екстернализирани на ниво министерства или други органи, но те не взимат предвид нещо много важно, а економическо-социалната среда, в която действат, в която действат економическите, стопанските субекти. То предвижда се един запазен периметр за онези, които онези, които действат в тази област на социалните услуги. Това е член 76А докато през 76Б не е така. Какво можем да направим? За съвета тези изменения, които предлага, се да изглежда важни, те държат на тях. И а, а, като се има предвид, че в 76б се предвижда, че той трябва да действа като предпазна като предпазна мярка в тези запазени периметри на тези, които предоставят подобни социални услуги. И е, приключвам с 15 е, 2 е, общите принципи. Това е нещо, за което много пъти сме говорили, господин председател. И тук се опитахме да стигнем до нова редакция. А това, между другото, беше и гласувано в комисията ИМКО с голямо мнозинство. Беше казано, че трябва да се позовем на, в общите условия на нашето становище. След следващите две срещи на триалогът се надяваме, както и госпожа Верньо, че ще постигнем желаното. Трябва да се направят още усилия от всички страни, за да стигнем до едно е, ясно послание по отношение на економическите оператори и подизпълнители по това основен, по този основен въпрос, основно се. Извинете ме, господин председател, ако бях малко по-дълъг, отколкото а, трябва. Благодаря. Струва ми се като председател, че може би наистина можем да кажем, че вече имаме конкретен напредък. Филип Жова, дали желаете да добавите нещо по този въпрос? Благодаря, господин председател. Ще започна с един цитат от Пол Валери. Това, което той казва, това, което е просто, е неистинско, а което е сложно, е неприложимо. А, стремим се към един балансиран текст. И а, е, а, е, е, на срещата, която предхождаше днешната, а, а, трябва да кажа, че а, а, съвета а, реши да стъпим не на първоначалната позиция, а на там, докъдето бяхме стигнали последния път. И трябва да кажа, че съветът модифицира, промени своето отношение и председателството направи усилие да вземе предвид позицията на парламента по един изваредно важен въпрос. Много бавно вървим напред, бавно, но вървим напред. И на на 21 юни и на 25 юни ще имаме пак среща по въпросите на обществените поръчки. По отношение на съвсем набързо да прегледам до къде сме стигнали по различните членове. Какво още не е решено? Това е определението на праговете. Там нашите позиции продължават да са различни, също и по различни изключения. Това е член 36. Се надяваме, че ще намерим подход на техническо равнище по въпросите свързани с процедурните гаранции и критериите за предоставяне на поръчки. Там са ни много надалеко позициите, но се надяваме, че ще намерим общ език. Парламента се пита дали сегашният текст за концесиите ще бъде. Но трябва да остане такъв какъвто е. Искаме още някои уточнения да получим. За секторните изключения, това е 8 член от директивата, също остават нерешени въпроси. Там очевидно съветът не може много да маневрира, тъй като много от страните членки са поставили своите условия за секторните изключения. Те са извънредно разнообразни тези искания, така че там се движим в едни много тесни рамки. Евентуално, в крайна сметка, ще трябва да вземем, да вземем, в крайна сметка, ще трябва да вземем позицията на съвета по този въпрос. А за 18 и 19 член, мисля, че сме почти пред завършване. По 11 член, там мисля, че ще стигнем до споразумение. А за 11а, а, там има предложение на парламента, което става дума за водите. И там трудността се състои в това, че текстът а, беше променен постепенно, като а, а, различни страни даваха своето мнение, постепенно текстът по този начин еволюира и се питаме поставих този въпрос и на последната тристранна среща, дали не създаваме едно правно чудовище и дали това, което правим, седи на крака. Става дума за член 11а. По 15 член вече говорихме доста широко, това е по публично-публичното сътрудничество. Само за хоризонталното сътрудничество остават а, някои нерешени пунктове, но по това ще може да говорим допълнително а, и евентуално да се върнем към една а, редакция, която се опира на практиката на Европейския съд, а, която ще ни даде възможност да запазим а, този член в е, един по-малко ектоплазмичен вид. Трябва да се подчертае, че съвета, съвета на, по много пунктове е еволюирал. Неща, по които бяхме много различни, сега мненията ни се сближават. Същото е положението и при принципите за подизпълнителите. Текстът при концесиите, който се съществува при обществените поръчки, беше изцяло заличен. Господин Тарабела спомена въпросът за запазените режими и за социалните услуги. Наистина, може би нашия подход е различен по този въпрос, но аз съм загрижен за това, как да се дефинира членът, който се отнася за социалните предприятия и как да бъдат дефинирани те. Дали става дума за предприятие, което има социално а, а, а, измерение или е по-скоро някакъв вид общество? На френски социал, о социетал. А, дали са социални е, или а, става дума за нещо, което е от интереса на обществото. Тук като че ли става дума за тълкуване. А, тук ще приключа, господин председател. Трябва да кажа, че нашата работа с съвета беше много положителна, нещата върват добре. А, последната тристранна среща на, а, а, напредна значително. Не... Имаме начин да решиме праговете, въпросите за концесиите специфичните социални услуги, член 11а, и също така за запазените договори. Но мисля, че е разумно да очакваме положителен резултат. Благодаря. Благодаря много за обстойните доклади. Високо цена казаното от вас. Имате думата за коментар, госпожа Стаев. Само искам да уточна. Чух, че следващите триоложи ще бъдат на 21 и 25 юни. Правилно ли съм разбрала? Петък преди обяд ще има едно заседание, което не е обичайна наша практика, но просто ни е нужно допълнително време и за това а, решихме така. Докладчика каза, че е необходимо да анализираме и изтеглям голяма част от текста, който се предлага, но знаете, че много трудно се работи по една такава сложна тема, особено в детайли. От друга страна пък знаем, че става въпрос за една сериозна реформа, както за изпълнителите, така и е, за възложителите. Особено важна е темата за малките и средни предприятия. Е, ние възложихме проучване именно относно въздействието на предложението в малките и средни предприятия. Е, информацията ще бъде изпратена и до съвета и мисля, че това е изключително важно. Е, трябва действително да го повестим и пред е, обществото, да дадем гласност на това проучване, защото темата е изключително важна, както вече казах за малките и средни предприятия, особено когато се разделят договорите на отделни поддоговори. И всичко това е свързано както с възлагането, така и с системата на търговете. Благодаря ви. Е, знае, че е изключително важно да се водят тези публични обсъждания, затова отделих и толкова време на темата. Сега продължаваме нататък. Е, продължение за резолюция. Комисията ни е водеща по този въпрос, а именно до изграждане на цифровия единен пазар, пета точка от дневния ред. Както знаете, Комисията ни работи вече продължение на две години и половина по този въпрос. Имаме редовни заседания на работните ни групи. Всяка седмица, всеки месец се провеждате. И е, редица от вас е, много активно участват, особено господин Корея Декампус, както и други членове на комисията. Комбинацията от този процес е създаването всъщност на възможност за подготовка на резолюция, която ще влезе в пленарна зала през юлското заседание. И други комисии също така работиха по този въпрос. Радвам се наистина, че получихме предложения за висококачествени изменения от културната комисия, транспортната и по комисията по заетост а също така международна търговия и Комисията а, за промишленост. Комисията а, за промишленост работи паралелно и за далекосъобщенията, така че те ще ни запознаят с тяхното а, заключение паралелно. В е, четвъртък преди обяд, вероятно, в юлската сесия ще се води е, въпросния дебат, е, пленарна зала. Много важна е нашата водеща роля по темата. Сега, какво трябва да направим? Утре трябва да гласуваме по отношение съдържанието на проекто резолюцията с Павло Ариес, както и самия аз, сме подготвили и с други колеги предложения за изменения. Надявам се, че колегата, която отсъства в момента, е по-добре и се надявам да гледа в заседанието ни в интернет. Членовете на комисията също са предложили своите проекто изменения и утре трябва да проведем гласуването. Подготвил съм четири компромисни изменения, които ще ви бъдат раздадени обобщават предложения в, направени в нашата комисия с такива направени в другите комисии. Надявам се, че ще одобрите направените предложения. И сега ще ви дам думата говори от името на Павло Ариас, който за съжаление има други задължения сега, така че аз представлявам и двама ни. Представям ви а, е, този проект документ и а, е, с удоволствие ще изслушам вашите коментари преди да стигнем до утрешния ден, когато ще гласуваме. Зная, че Антонио Корера де Кампо също би желал да участва, който също е, участва и като докладчик в сянка. Ще му дам думата. Всеки друг от вас, който също желая да се изкаже, ще има такава възможност. Антонио Корейра де Кампус, имате думата. Е, Благодаря, Малком. Текстът от Пабло Ариес и от господин Малкъм Харбър е много е, цялостен и включва наистина заключенията на работната група по цифровия пазар. Проведахме пет заседания от началото на годината. Има девет изменения, които са предложени с цел уточняване на проекто текста. Що се отнася до Европейския единен акт, мога да кажа, че той също се разглежда, както и съобщението на комисията. Разглеждаме и значимостта на споделянето на съдържанието и възприемане на холистичен подход относно правилата при развитието на цифровия пазар. Неутралитета на интернет е друга тема, която е много важна, особено имайки предвид процедурата на обществени поръчки в електронна среда. Предлагаме 4 допълнителни изменения. Общо взето 48 са измененията на комисията ИМКО от различни политически групи. Останалите комисии също а, са поканени да изкажат своето предложение по текста. Предложенията, които се правят от другите комисии, не създават проблеми, така че можахме да подготвим компромисни предложения. По 51 от комисията Юри, само искам да изкажа. Тук става въпрос за договорите за продажба, европейските договори за продажба и въпросите свързани с съответното законодателство в областта на европейските продажби. Позитивен е като цяло духът на продължението, но е хубаво да продължим дискусията по него. Ние не приемаме позоваването, което се прави именно на този закон за европейските продажби преди 8 юли, когато ще се проведат обсъжданията от Енви и Имко по темата. И за това ние предлагаме, и според нас това е най-доброто решение, или да не включваме това изменение в списъка за гласуване – Имаме възможност да обосновем едно подобно предложение, защото по-късно ще обсъждаме е, Европейския акт за продажбите или е, ако приемем е, едно подобно предложение, ще стигнем до разделение, според нас, и това би било наистина жалко. Председателя. Благодаря. Ще се подготвим за гласуването утре. Предложението ми е следното. Там, когато темата е, е, е задължението на конкретна комисия, предлагам да приемам тяхното предложение, защото те вече са гласували по въпросното предложение. А, и нашата комисия също носи своята частична отговорност. Така че утре ще разгледаме този въпрос. Um, Може би ще бъде полезно междувременно да се свържем и с докладчиците, за да видим какви са и техните препоръки. Ако те препоръчат да се въздържим, тогава всички ще се въздържим или ще гласуваме против. Мисля, че това ще е най-демократичният начин да подходим по този въпрос и предлагам така да разгледаме предложението днес. Може би е добре да изпратим е, електронно съобщение до двамата докладчици с молба утре да се изкажат преди да гласуваме, за да уточним този аспект. Благодаря ви за общата подкрепа за проекто резолюцията. Друг, кой е, желая думата? Um, uh, Yes, Заповядайте, госпожо Стайла. Но първо а, имате думата, господин. Уингстром. Благодаря. Съвсем накратко. По отношение на компромисните изменения. Втората част на първото изменение – е, тук се казва, че може да се преодолее различието между държавите членки и регионите и да се регистрира успех по отношение борбата с бедността и така нататък. Честно казано, не очаквам, че всичко това може да се сбъдне наистина, само ако се усъвършенства цифровия пазар. Може би трябва да коригираме тук това предложение. Това е единствения ми коментар. Вие сте малко по-песимистично настроен, казва председателя. Тук всъщност е едно предложение, което се прави от комисията по заедост е, не се заявява категорично, че ще се постигне. Това казваше, че по този начин ще се подпомогне преодоляването на затрудненията. Но добре, ако не е късно, можем да направим корекция. Оставам на вас, госпожа Стайла. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които участваха в тази тема. Благодаря за работата ви в семинара, който проведохме преди е, е, няколко седмици. Насъчавам колегите да разгледат всички е, тези въпроси, които вече сме разгледали, наистина е много важно. Добре да анализираме до сегашната си работа, а също така и да имаме предвид по-нататък и да приключим преди вакансията. 28-30 член за електронните книги. Искам да насоча вниманието ви към това как трябва да водим борбата срещу нарушенията в тази област. Необходимо е да се гарантира достъпа до електронните книги и наистина познанието не трябва да има е, скъпа струваща цена. Би трябвало образователните е, центрове, заведения да имат достъп до е, електронните книги. Много е важно. Тук става въпрос за услуги и ако е необходимо, нека да намерим и друго място, където да дискутираме тази изключително важна тема. Не бива а, нашите граждани да нямат достъп до електронни книги в бъдещето. Трябва да гледаме напред, когато създаваме нашите норми. Мисля, че е изключително а, полезна работата, която до сега е свършена. С интерес очаквам и развитието наистина на събитието тук нататък. А, и четвъртък преди обяд ще бъде наистина много интересно заседанието в пленарна зала в следващата сесия. Благодаря, господин Кройцман. От името на колегите, който не може да бъде тук, ще кажа няколко думи. Първо, Изключително интересна е работата в областта на цифровия пазар. Поздравявам ви за всичко свършено до сега. Благодаря на колегите, които работиха по тази тема. Няма компромиси, които да се предлагат, но що се отнася до 8-те изменения, мога да кажа, това е всъщност изключително подобрение спрямо първоначалните предложения. Благодаря. Председателя, ако всички сте доволни от работата ни до сега, и аз съм много доволен. Друг иска ли думата? Не? Добре. Благодаря ви за подкрепата относно всичко, което сме свършили по тази тема. Утре ще гласуваме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 и а, е, надявам се, че ще имаме информация от докладчиците относно а, е, европейските продажби. Напомнят ми тук, че само едно изменение, а, е, изявление не е достатъчно, защото може би а, по този начин няма да бъдем готови да гласуваме и вероятно така е най-добре да направим, именно да ги изключим тези а, изменения или да гласуваме по съвест по тях. Е, ще решим. Отново благодаря на всички за протокола. В сряда преди обяд аз ще бъда в Дъблин, защото ирландското председателство организира е, събития от името на цифровото общество. Приветствам колегата, който е тук в залата. Това е една двудневна конференция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 и в сряда преди обяд ще говорим именно по отношение на цифровия пазар. Аз ще бъде председател, такова беше е, предложението. Така че аз тогава ще мога да запозная публиката с е, резолюцията. Вероятно ще се предава в интернет конференцията, която от вас искате да се запознаете. Можете да влезете в интернет страницата на цифровото общество. Можете да ни изпратите и Twitter съобщение. Е, добре дошли сте да участвате, макар и дистанционно, в работата на конференцията. Така. И сега продължаваме с едно друго предложение, което е изключително интересно в областта и на цифровата програма, а именно Становището на комисията ни, е, господин Мандърс отговаря е, по тази тема. Той очевидно продължава да е, говори по този въпрос, защото го няма в залата. Та става въпрос за директивата относно колективното управление на авторското право и сродните ми права в многотериториалното лицензиране на правата. 242 са измененията, които се предлагат. Сега имаме възможност да дискутираме всички тях, за да можем да гласуваме утре компромисните предложения. И сега давам думата на господин Мандерс. Благодаря. Аз бях много доволен, че получих толкова много изменения. Това и се радвам, че постигнахме 44 компромиса. Надявам се всички колеги да могат да ги подкрепят. Поне някой от тях. Радвам се, че госпожа Дала също е тук. За мен най-важният компромис беше да се укрепи правото на правоимащите и да има един лиценз. Така че това беше един много прозрачен подход. Това е, което постигнахме в компромиса. Освен това, принципа за конкурентоспособност, той ще продължава да действа. Благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка. Ние всички сме ангажирани с темата и естествено искаме да подобрим ситуацията по начина по който предлага комисията. Има някои изменения, малко по-проблематични, могат да се спра на тях, но смятам, че, например, изменение 17 е малко проблематично, но Тук става дума за правата върху произведенията. Надявам се тук да, да получа подкрепата на господин Вайценхолтер и в крайна сметка да се споразумеем по формулировката. Мисля, че може да намерим компромиси тук. Освен това, едно изменение на НП – Те не признават, те не приемат изменението 41, те предпочитат първоначалната формулировка. 43-то изменение също е проблематично. Ние предлагаме альтернативното решаване на спорове да бъде обсъдено. Може би утре на гласуването нещата ще се изяснат и колегите ще кажат, че са убедени. По принцип има подкрепа за основните компромиси, има съмнения по отношение на различните категории права, но като цяло компромис 17 той е проблематичен. Ако може да извадим думата works, да я зачертаем, да отпадне, тогава мисля, че е, текста ще се изглади. Благодаря за сътрудничеството на колегите, благодаря на комисията и на всички, които ми помогнаха. Надявам се утре гласуването да е положително. Надявам се да имаме подкрепата и на Комисията по правни въпроси. Колегата е тук, той може да слуша. Ако е необходимо, ние даже може да проведем преговори с Комисията по правни въпроси, така че в крайна сметка да постигнем компромис по спорните въпроси, но не смятам, че това ще се наложи. Благодаря интерес очаквам гласуването утре. Председателят благодаря. Госпожа Гало е тук. Тя е, е докладчик от страна на Юри. Благодаря за нейните предложения. И сега колегите могат да се изкажат, но преди да дам думата, искам да, да приветствам нашите посетители. Тя се ръководи от Лантверен Майснер от, този област, от тази област са нашите гости. Госпожа Верхайен е тук от НП. Кой ще говори от името на социалистите и демократите? Добре. Госпожа Макларкин. Благодаря. Най-напред благодаря на Тойне Мандерс. Той смятам, че е свършил чудесна работа, успял е да обедини много изменения в компромиси, и то добри компромиси. Някои от измененията бяха доста разнопосочни, но той успял да ги обобщи. Няма много забележки по този въпрос, но бих се спряла на четири аспекта. Най-напред изменение 17. Значи, отначало беше отеглено това изменение като компромис, сега обаче отново се предлага на гласуване. Вероятно обаче ще постигнем компромис. Е, тук става дума за свободните лицензии за нетърговска не тър, не употреба. Вероятно това ще е възможно. Е, такова, е, такива споразумения, такива лицензии се дават и в други области. Значи, ако се премахне думата Works, ние сме съгласни. Изменение 41. Това формулировката на господин Ванденкам според нас е по-ясна от текста на настоящия компромис. Вероятно, тук също съществува възможност да се, обсъди нещ... да се обсъдят нещата. Или просто да се направи едно свободно гласуване по този път и изменение 43. Тук не става толкова дума за сезиране на този орган. Тук става дума за изчислението на тарифите и тяхната прозрачност. Това е трудно труден въпрос е. Много е трудно да се изисква една ясна, ясни и прозрачни изчисления на тарифите. Според мен по-важно е условията на тарифите, за тарифите да могат да бъдат преговаряни, те да бъдат прозрачни. Сега, как изчислението на тарифите това е проблематично. Става дума за нетърговска, търговска употреба. Когато става дума за търговската употреба, ние не искаме от предприятията да ни казват как са съставили своите тарифи. Просто тук, според мен, трябва да внимаваме за начина по който формулираме нашите изисквания в законодателството и какви искания имаме към организациите за колективно управление на авторското право. Значи това не са монополи. Сега за компромис 31. Тук също имаме проблеми. Тук става дума. Извинявайте, поправя се оратора. 31. Е, Нямаме проблеми с него. Организациите за колективно управление трябва да налагат разумни такси. Не зная какво се има тук предвид с този цитат. Затова исках да засегна този въпрос тук. Поставих го и на, доклад... на срещата на докладчиците в Сянка. Организациите за колективно управление трябва да започват да плащат, когато разходите са покрити. Така ли? Тогава имаме, трябва да имаме някакъв отчетен период, защото организацията може да започне да изплаща е, средствата, печалбите, едва когато види какви са нейните финанси. Това, тази формулировка, тази, тази формулировка тук не я подкрепяме трябва тя да се прецизира. Е, по принцип, смятаме, че текстовете са добре. Те създават една е, по-голяма прозрачност, създават повече по-добри условия за получаване на много териториални лицензии, за е, текстът подобрява и ситуацията на потребителите. Тук и там някои неща могат да се под погладят, обаче не виждам големи проблеми и не виждам проблеми при поведението утре на гласуването. Господин Векстрем, благодаря. За съжаление има няколко компромиса, които за мен са проблем. Нека започна с следното. Изменение трето на точка от преамбюла трета. Казва се, че държавите членки могат да, огранич... да ограничават дейността на организациите за колективно оправдание. Според мен това противоречи на идеята на директивата, защото организациите за колективно управление би трябвало да могат да имат и трансгранична дейност. А, няколко изменения, включително изменение 3, вървят именно в противоположната посока, а именно в посока на отежняване и осложняване на дейността на организациите за колективно управление. Духът на директивата обаче е друг и аз не мога да подкрепя тези изменения. компромисите, където, под които има моето име. Аз не подкрепям изменение 7 и 32. Ако организация за колективно управление не може да намери прав, правопритежателя, то а, парите трябва да отидат да бъдат изплатени все пак на някого. А, тук се казва, че те могат да задържат парите. Това е просто стимул за тези организации да не действат правомерно. И аз съм против тези изменения. Аз подкреп, подкрепям в този смисъл моите предишни изменения. Първоначалните ми предложения. 12. Дефиницията на Организация за колективно управление. Тук имаше големи дебати, не знае кое е правилното решение, но е, тази дефиниция е прекалено отворена, според мен. Или организация с членска маса, с, за, за членове, или нещо друго. Трябва да помисля още, но просто исках да засегна този въпрос. Дефиницията ми се струва прекалено отворена. 14-то изменение. Член 3, алинея 5. Исках тук да включа процентуално, процентуалното изплащане на средствата. Ако организацията събере много пари и не ги изплаща, то трябва да има определен процент върху задържането на парите. Това имах тук преди. Сега изменение 17, него също не мога да го подкрепя. Въпросът тук беше, идеята беше да се дава правото за, свободните, за използване на свободните лицензии. А, според мен, важно е за правопритежателите да и могат да използват лицензите, а това изменение противоречи на общия дух. Е, идеята е да се укрепят правата на правопритежателите, а не на правата на организациите за колективно управление. правопритежателите имат право да правят каквото си искат и как да използват лицензите. Това естествено може би до известна степен ограничава правата на организациите за колективно управление, но смятам, че именно това е правилното. Изменение 30. Също не мога да го подкрепя. Комисията предлага организациите да могат да задържат парите до две години. Има няколко изменения, е, изменения, които казват, че средствата трябва да се изплатят в рамките на две години, на две, извинявайте, на два месеца. И е, тези изменения отново, според мен, противоречат на основната идея на директивата. Мисля, че това бяха основните точки. Благодаря. Компромисни изменения могат да бъдат внасяни, разбира се, от политическите групи, но нашата комисия в никакъв случай не е длъжна да ги подкрепя. Има много случаи, когато компромисни изменения са били отхвърлени при гласуването. Госпожа Маклакен е последната от докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председател. Най-първо искам да благодаря нашия докладчик за работата му по а, тази тема. Тук имаме няколко чудесни компромиса. Много съм благодарна, а, е, че става дума за изключение да, за микро предприятията. Обсъждали сме този въпрос много пъти. Докладчика предложи да се включат те, но ние решихме те, малките предприятия, да бъдат изключени, за да не бъдат товарени с надзорните функции. Е, тук важна е информацията за лицензите е, и е, решението за обединени общи фактури. Мисля, че оценката на предимствата на подобни общи бази данни е много важно при колективното управление. Малко съм. Имам съмнение по отношение на терминът трасти, терминът подопечен или е, или онзи, който, който, осъществява, който осъществява опеката в 15 ти параграф. Тук трябва да бъдем много внимателни. Може би трябва да, този въпрос да бъде по... с използване на някакъв по-различен термин, по-друг език. Много се радвам, че става дума за териториалните а, е, лицензи, че те са введени. Радвам се, че те са запазени. А, е, лицензирането за а, е, а, няколко територии е много важно, когато става дума за единият пазар. И също организации, които занимават с колективно управление на авторското право, ще бъдат доволни от това решение. Иска ли някой друг да се изкаже по този въпрос? Не знам дали някой от представителите на комисията иска да се изкаже по този въпрос. А, в такъв случай може да приключим а, обсъждането по този въпрос, след като чуем това изказване. Ако искаме да имаме мнозинство а, в а, тази комисия, а, трябва да направим компромис. Но аз не съм съгласен с някои от компромисите. Стана дума за 4-5 компромиси. Са. Но повечето от компромисите подкрепям. Мисля, че постигнатото може да бъде подкрепено. И а, ще можем да имаме широко мнозинство, колкото може по-широко. Вътре при гласуването това ще проличи. Госпожа Гало. Какво? Мога да кажа следното. Искам да благодаря на колегата Мандерс за неговата работа не сме напреднали толкова много, колкото бихме могли, тъй като ще имаме още едно заседание на 19 юни в сряда на докладчиците в Сянка, а пък в четвъртък Зара ще разгледаме 450-те предложения за изменения. Това е значи, много сериозна работа, свързана с редица трудности. Става дума, разбира се, за парите, които ще се събират, какво ще правим с тях, колко време ще ги държим. Това са все въпроси, които се поставят и смятам, че всички, включително и в нашата комисия, имаме консенсус по отношение на най-доброто възможно управление на тези а, на тези организми, на тези организации, а, което ще даде възможност на европейските граждани да се ползват от а, културните достижения, а, без границите да пречат за това. Благодаря, господин председател някои, по някои от измененията ще гласуваме утре. Па напомням, че ще гласуваме от 10 без 15 утре. Моля, носете си картите за гласуване. Извинете, ще трябва да се изправя за малко. А, имам нужда от физиотерапия, казва председателят. Благодаря много. А, и а, надявам се, че компромиси ще бъдат подкрепени във вашата комисия. А сега минаваме към следващата точка от нашия дневен ред. А, но трябва да проверя кой присъства по тази точка. Това става дума за точка 7 от нашия дневен ред. Господин Диом все още не е тук. Той е докладчик, т.е. ключов участник в тази дискусия. Не знам дали тук е някой друг от групата на зелените. Значи ще прекратим за малко, докато дойде а, господин а, Де Йонг. А, благодаря на всички за работа до тук. Щом дойде господин а, Де Йонг, започваме дискусия по Европейския план за действие в областта на търговията на Дребно и в полза на всички участници. Uh, И така, продължаваме заседанието, тъй като главните актьори са вече тук по нашата следваща точка, а това е доклад по собствена инициатива на комисията, много важен доклад в отговор на съобщението на комисията за плана за действие в областта на търговията на древно. Става дума за европейски план за действие в областта на търговията на древно в полза на всички участници. И тук е Комелис Де Йон, госпожа Ханслин, представител също така на социалистите тук. Кой ще представлява господин Локегард? Аз съм докладчик в Сянка. Мария Уебин да, от Генерална дирекция пазари на Европейската комисия е тук. Добре дошла на нея и на всичките колеги от Генералната дирекция. И сега, без повече забавене, давам думата на господин Де Йонг. Имаш думата, Денис. Благодаря, Малком. Извинявайте, че закъснях няколко минути. Знаете, днес се провеждат много заседания, но тази, тази тема е много важна за ИМКО. Е, и ние ще Имам вече традиция обаче за работа в тази област. Разговарях с Ана Мария и трябва да кажа, че възнамерявам да продължа направеното до тук от нея. Направени са редица важни предложения, които трябва да сравним с това, което се предлага в плана за действие. В нейния доклад е много последователен. Ние трябва да продължим да бъдем последователни, последователно да се придържаме към линията на ИМКО не обязателно ще може да се съгласим по всичко, но трябва най-малко да продължим линията на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителя. как бе прият предишния доклад, нещата значително се промениха, избухна кризата, която се отрази на а, пазара на дребно. А, доходите на търговците намаляват и това е особено в, в, в търговията на дребно, което е търговия с нехранителни стоки. И както вече се спомена, интернета става все по-популярен, нещо, което се отразява върху оборота. Виждаме, че магазини, които не са представени на интернет, страдат. Но а, след избухването на кризата, нашето отношение към плана за действие се промени и според мен този план трябва да бъде актуализиран, като се вземе предвид състояние, текущото състояние на економиката. Специално внимание трябва да се обърне на малките независими магазини. Изтъкнах по време на изслушването този въпрос пред комисара – комисаря, попитах го как възнамерява да спаси малките магазини. А, защото дори големите вериги изпитват трудности, но главно малките магазини а, страдат най-тежко от а, сегашната криза. комисарата прави интерес и би искал въпросът да бъде поручен, по него да разговаряме, но трябва да кажа, че не трябва да чакаме докато стане прекалено късно и малките независими магазини изчезнат напълно. Какво можем да направим, за да ги подкрепим, да им помогнем да оцелеят? А това е въпросът, който поставям. Какво може да се направи, за да запазим разнообразието и правото на потребителя да купува храни, произведени близко до местоживеенето му, да бъде запазено това право. Нещо, което Ана Мария посочва в нейния доклад, защото търговията на дребно не прилича на никой друг економически сектор. Те има много важни, не само економически, но и културни измерения. Изследвания, оповестени неодавна, показват, че честотата на социалните контакти между членовете на обществото намалява. Нямаме вече толкова много почтенски клонове, библиотеки. Разбира се, и, има ресторанти, магазини и други места за забавление, където хората могат да се срещат и по светлината на нуждата от економически растеж, несъмнено това също е важно. Но ако всички пазаруваме само по интернет, това ще има отрицателни социални последици. Ще се отрази и на заетостта. Е, знаем, е, че в е, търговете на древно има и високо квалифицирани, и сравнително неквалифицирани работници. Така че има два альтернативни подхода към този сектор. Или трябва да приемем, че малките независими магазини са част от миналото и всички трябва да пазаруваме по интернет – в големите шопинг центрове, в моловете, където са представени големите вериги от магазини, или трябва да действаме по-активно, за да помогнем на малките магазини в тяхната борба за оцеляване. И аз съм в полза на това второто решение. И във връзка с това има редица стъпки, които трябва да се направят. От една страна общините трябва да изиграят своята роля – защото те имат структури, които им дават възможност да дадат предимства на малките магазини. В моя град, Ротердам, където изчезват традиционните малки магазини, се инвестират доста средства от камерата, камерата на а, Търговската камера, а също така и други обществени органи, които се опитват да съживат отново търговските улици. Защото няма да може да оцелят малките магазини, ако в тях влизаме само за да поговорим по телефона или да, по някакви други причини, които може, нещо, което може да свършим и другаде. за да оцелеят малките магазини, трябва големите предприемачи да инвестират в тях човек трябва да може да установи, да... Трябва да имаме магазини, които да, да, да привличат по, по свой особен, незаменим начин потребителите. За да може да имаме търговски улици, които наистина да привличат клиенти. Сега в центъра на Ротердам, например, виждаме, там ще бъде изграден най-големият търговски център в Холандия. И хората ще а, отиват да пазаруват там и това ще а, окаже натиски върху други райони, върху търговията в други райони на града. А, това на тика случай не е последователна политика в областта на търговията на дребно. А, нещо, което проистича от едно решение на Европейския съд е че трябва да вземаме предвид не само економическите критерии, когато, даваме, когато лицензираме магазини, а трябва да мислим да насърчим малките магазини, но въпросът е до къде може да отиде, да стигне правителството. Може би да се субсидира, примерно, найемът, който плащат малките магазини? Това обикновено е, много често е проблем за малките магазини, защото за да са разположени на добро място, много често найемът, който трябва да плащат е прекалено висок. И затова виждаме, че в центровете на големите градове има все същият набор от магазини, а пък малките магазини са изтикани в по-периферните части на града. Значи питаме се докъде, докъде трябва да се стигне в сътрудничеството между собствениците на малки магазини и средата, в която те действат, са в кварталите. Виждаме, че в някои случаи асоциациите, сдруженията на собствениците на магазини поема така много е, широки задачи за, цялата, за целия район, за целият квартал, в който те работят. Но тук възникват и въпросите за политиката в областта на конкуренцията и до каква степен малките магазини могат да бъдат подкрепени чрез инициативата на местните жители или доколко тези инициативи могат да бъдат подкрепени и от правителствата. Тоест, каква държавна помощ би била допустима за сектора на търговията на дребно. И последното, което искам да спомена, това е а, нелоялната конкуренция. Напоследък медиите обръщат много внимание на големи фирми, такива като веригата Starbucks в Великобритания, във връзка с това, че те не плащат в пълен размер своите данъци. Но има и много малки, малки кафенета. Трябва да кажа, че много от тях фалират, тъй като Starbucks, кафенетата Starbucks се намесват навсякъде, наместват навсякъде. Трябва да кажа, че предложението е добро, специално внимание е обърнато на трансграничната дейност и, и мисля, че моят доклад ще подкрепи предложенията на комисията, като направи и допълнителни предложения. Втората част на докладът ще се занимае с нелоялните търговски практики, с нечестните търговски практики, ако щете. Това е нелег въпрос и несъмнено такива примери съществуват. Едностранни промени на ценови споразумения, маркетингови е, е, приеми и други примери е, изобилстват. Но колкото повече анализираме тези явления, толкова повече се налага заключението, че доброволните инициативи биха би били по-полезни от допълнителните мерки за регулиране. Защото виждаме, че когато един доставчик се окаже в затруднено положение поради нелоялна конкуренция, поради това, че конкурентите правят неприемливи, предприемат неприемливи стъпки, това не значи, че той обязателно трябва да се обръща към закона. Защото по този начин може да бъде отблъснат купувача, потребителя. Защото много пъти Правилата, които приемаме, са добри, но те не, се, не винаги се прилагат така, както трябва. И затова мисля, че доброволното сътрудничество и доброволните инициативи могат да бъдат по-ефикасни. Необходими са органи, в които хората могат да се свързват и да разговарят в неформален порядък. Това се отнася и за браншовите организации, които могат да намерят, може би, по-ефикасни решения, отколкото да се разчита единствено на прилагането на закона. И накрая нещо, което според мен комисията не засяга в своето предложение. Това е въпроса за преработващите и разпределителни предприятия от една страна обикновено мислим за дребния фермер, от друга страна за супермаркетите, великите супермаркети, но а, помежду има и други звена. И затова искам да кажа, че не нито а, а, нито едните, нито другите извличат а, огромни а, печалби. А, както, например, Юни Лейва И а, затова а, трябва да участват и малките производители в подобни доброволни инициативи, а, в които те в момента не участват. А, за да се получи а, е, свързаност на цялата верига а, на доставка. Важно е, според мен, да не правиме многобройни предложения за по-нататъчни законодателни мерки, а за това как да работим заедно. А примерно за това супермаркетите да повишат изкупните цени и, или а, по този начин малките доставчици, малките, а, дребните фермери ще могат а, да имат раз... справедливо заплащане на своите а, произведения. Не знам дали това е възможно, много пъти става дума за нещо подобно на картел, но знам, че подобни мерки не е лесно да бъдат защитавани по време на криза. Потребителите установяват, че цените растат, но въпросът има и друга страна. Благодаря, благодаря много, казва председателят. За това е изчерпателно въведение в темата. Пред мен е, имаме значи, както планът за действие в областта на търговията на дребно, така и зелената книга. Нека сега да преминем към дискусия. Госпожа Ханс Лек от името на госпожа Голен от докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Госпожа съдокладчика се извинява. Тя ще представи а, своите изказвания по-късно. Госпожа Корат Събилт има а, ясно изказване относно значимостта на търговията на древно по отношение развитието на макроекономиката, микроекономиката и създаването на работни места. Изключително важно е в крайна сметка да има функциониращ пазар на търговията на древно. Госпожа е Билд насърчава господин Де Йонг, докладчика, също така да има предвид постигнатото от нас до сега. Например, в един от нейните доклади с заклавие към по-резултат резултатен и справедлив пазар на Дребно. Има приложение относно план за действие в тази област. Госпожа се би е убедена, че най-добрите резултати могат да се постигнат, когато има партньорство между частните и публичните органи в тази насока. Това е посоката, по която може да се разработи а, сектора, да се създаде и конструктивен диалог, който до сега се води и с заинтересованите страни. Ако сравним положението сега с положението преди 3 години, когато за първи път се разгледа темата свързана с търговията на дребно, можем да видим колко много неща са се променили. Е, много неща са се подобрили, но също така, за съжаление, сектора не е пожален от кризата. Скандалите с хранителните е, е, продукти също така допринесе до е, създаването на нови затруднения в отрасъла. Потребителите биха желали да има не само по-низки цени, но биха искали да получават съответното качество е, за цените, които трябва да платят. Освен това, трябва да има сравнимост между продуктите, трябва да има и постоянно поддържане на качеството им. Е, тук има какво още може да се направи по отношение на така наречените частни етикети. Е, а, и а, начина по който се развива този подход. Действително потребителите ще имат ли а, роля в тази а, насока, как точно ще можем да предоставим цялата истина пред потребителите. И нещо друго, което е изключително важно в становището на госпожа Кораце Билд, е достъпа до стоките и услугите в рамките на целия Европейски съюз. Има известни съображения, що се отнася до достъпа на малките, изключително малките магазини, особено в селските райони, както и господин Дайон преди малко засегна този въпрос е, съществува проблема, свързан с големите търговски вариги, с е, търговските центрове. Трябва да не забравяме, че плановете за развитие на големите градове трябва да се разработват така, че в крайна сметка да не се накърняват въпроси свързани с лицензирането и местните градоустройствени планове. Необходимо е да се създадат необходими условия за справедлива, за лоялна конкуренция. Освен това, потребителите следва да имат право на избор. И на последно място, но не и по значение, госпожа Кораца Билт е убедена, че трябва да насочим специално внимание към така наречените ам, практики за нелоялна, нечестна кон- конкуренция. А, е, необходимо е да се усъвършенства нормативната уредба в тази насока. През предишните години се водеше конструктивен диалог между всички заинтересовани страни, които сега отговарят за по-голяма честност, справедливост в веригата на доставките съзнаваме, че тези факултативни рамки всъщност се развиват в последно време и чакаме с нетърпение окончателното развитие на нещата. Що се отнася до движението? на стоки, хора и развитие на благоприятната атмосфера за бизнеса, трябва да кажем, че е необходимо да има прозрачен подход, за да може наистина да се усъвършенстват всички тези условия. Освен това е необходимо да подходим с, по отношение на приоритетите, разработени в плановете, да премахнем бариерите, които, за съжаление, все още е, съществуват на пазара на е, търговията на дребно. По този начин единствено ще можем да преодолеем затрудненията, е, да защитим сегашните ни постижения и да отидем още по-напред в развитието на нашите цели. Госпожа Кораца Билт е, ще чака с интерес да продължи тясното сътрудничество между Европейската комисия и държавите членки по този въпрос. Освен това, тя очаква с интерес сътрудничество с докладчиците в Сянка, с докладчика по темата и тя е убедена, че може да разчита на подобно сътрудничество. Това исках да ви кажа от името на госпожа Кораца Билд. Well, Благодаря. Благодаря за това, което вие ни представихте от името на госпожа Кораца Бал. Сега следващия оратор. Eh, Благодаря, господин председател. Наистина много ми беше интересно да се запозная с направените предложения на всички докладчици в Сянка. Освен това съм съгласен и с анализа, предложени от господин Де Йонг. Много важно е да разгледаме темата от всички съществуващи ъгли и перспективи, за да можем наистина да отчетем както извършеното до сега, но и да използваме а, съвсем а, логично постиженията, за да можем да постигнем баланс между големите а, търговски вериги и а, малките а, или по-маломащабни търговци на древно. Всичко това е много важно, когато се разглежда също така и достъпа до кредит за малките древните търговци. Е, те трябва да се конкурират с големите центрове, както по отношение на времето, е, работното време, така и за кредитите. И в крайна сметка е необходимо да запазим е, малките квартални магазини. Това е изключително важно за градовете, защото по този начин всъщност потребителите, клиентите се чувстват наистина много уютно, когато могат да отидат в кварталния си магазин. Създават се много благоприятни взаимоотношения между гражданите по този начин и е много важно наистина да постигнем равновесие, така че в крайна сметка е, търговците на древно да могат да оцелеят е, в е, сегашното време. Благодаря за предложенията и за план за действие. Радвам се, че комисията е включила някои от идеите, които вече сме приели 2011 година в нашата резолюция, особено по отношение на сериозните пречки, които пречат на търговците търговците на дребно да развият целия си потенциал. Това са въпроси свързани с плащанията, с новите практики, с иновациите. Е, много важен въпрос е също така и подобряването на условията на труд, създаването на заетост. Това са теми много важни за моята политическа група. Всички знаем, че е, сектора търговия на дребно може да предостави работни места за млади хора или за дългосрочно безработните. Затова, според мен е ясно, че ако заложим всичко по отношение постигането, въвеждане на новаторски практори, практики, обучение на работници, които биха могли да навлязат в този отрасъл. Имайки предвид съкръщенията в бюджета за обучението и квалификацията, знаем, че ако не направим необходимото, ще бъдем свидетели на нови провали, ще загубим човешки капитал трябва да водим борба и с неформалната економика и отбягване плащането на данъците. Както каза господин Де Йонг, много важно е да се въвежда правилно изцяло трудовото законодателство и в този отрасъл. Разполагаме с добра основа, според мен, за да можем да продължим да работим с единния пазар за отрасъла търговия на древно и да спазваме правата на потребителите. Благодаря. Председателя господин Локигард и господин Мандърс, господин Руле и госпожа Штайлер. А също така мисля, че ще има и други изказвания. Благодаря, господин председател. За съжаление, колегата не е в но ще говоря от негово име. Хубаво е, е това, е, което предлага комисията. Ясно е, че търговията на дребно е много важна за нашата комисия. Тази инициатива е много важна. Важно е, важно е да се спазва, спазва тук и принципа на субсидиарност. Има много неща, които могат да се направят има вече правила, разпоредби в областта. Ясно е, че малките магазини, малките търговци срещат големи трудности, особено когато става дума за големите градове. В големите градове е, царуват големите вериги, те вече почти не се отличават. На следващо място. Укриването на данъците. Това е голяма задача. Може би данъчната политика в Европа би могла да се координира, така ще се решат много проблеми. Но едно нещо бе забравено до момента и това е потребителят. Потребителят решава къде да купува. Чрез новите устройства Потребителят решава къде и какво да купува. Затова е важно малките магазини да останат да съществуват. Аз живея в едно селище с 1800 жители и много от малките магазинчета вече са изчезнали. Дори и за най-малките покупки човек трябва да ходи в супермаркета. Може би от страна на потребителите е важно малките магазинчета да продължат да съществуват. Аз обаче не чух до момента решения. Надявам се тези предложения за решение да последват. С интерес очаквам предложенията. Аз също с интерес очаквам бъдещото сътрудничество, казва госпожа Руйле. Искам да продължа в посока на това, което каза докладчицата от НП. Е, трябва да стъпим на това, което предлага докладчицата. Много от нещата са правилно анализирани, но това, което на мен ми липсва, и това е моето единствено допълнение, е, че търговията на дребно играе голяма роля при енергийната ефективност и опазването на ресурсите. Много неща вече са постигнати, но срещата на върха трябва да се занимава именно с тези неща, а и с разумното обработване на отпадъците. Това е единствения аспект, който бих искала да добавя. В противен случай, е, ост... на, ост... По принцип подкрепям това, което бе казано по отношение на работните места. Не зная до каква степен обаче може да променим ситуацията с разпоредби и вероятно повечето от нещата могат да се приложат само на доброволна основа. Обикновено не децата, а главно възрастните хора страдат от това, че изчезват малките магазини. Това бяха всичко добри идеи, но мисля, че с този доклад няма да имаме прекалено голям успех. По тази тема има вече много изследвания и е много трудно да се обърне тенденцията председателят. Аз също имам няколко коментара. Мисля, че Денис засегна правилно някои въпроси. Той е прав, че трябва да помислим върху новите елементи. Говорихме за веригата на доставки. Ние не сме непременно е, отговорни за този аспект, но що се отнася до потребителите, може да се каже следното. За хранителните доставки. Може да се говори за доброволни споразумението. В е, моята държава има вече омбудсман по продоволствените доставки. Нека погледнем добрите практики и да ги приложим там, където няма европейско е, законодателство. Например, отношенията между е, предприятия. На следващо място подвеждащата реклама. Е, нещата, които казах, въжат и за нея. Мисля, че някои от важните аспекти са достъпа до пазара. Много от нещата, които казва е, комисията, особено в областта на конкурентоспособността, по отношение на марковите стоки, въжат и за тази тема. Е, когато говорим за малките магазини, може да се има предвид факта, че някои от марковите стоки са на разположение а, онлайн. Те могат да се разпространяват в трансграничен режим. Зная, че госпожа Рейбен се занимава, както и аз, с наблюдение върху автомобилната индустрия. И от този опит мога да кажа, че търговците на коли и доставчиците на коли преследват е, сходни стратегии. Те имат нужда от шоурумове, от резервни части. Подобни стратегии виждаме и в, малки, е, в малката, в дребната търговия. Тези аспекти се засягат в доклада. Мисля, че госпожа Ролер е права, когато, се говори за, когато говори за устойчивостта, за етикетите. Комисията включва пет основни двигателя за предлагане на устойчиви услуги центъра на вниманието е потребителя. Е, и това е нашата главна загриженост също. Потребителят. Е, комисията, отговаряща за защита на потребителите, трябва именно да се занимае с тези въпроси и да ги свърже с взаимовръзката между наличността на продукти онлайн и възможността за тяхното разпространяване. Това, което се предлага на, на пазара, може да се разпространява както от малкия търговец, така и на глобално равнище. Но някои е, стоки се, е, преди се разпространяваха главно от определени търговци, сега обаче нещата се разрастват. Ден, Денис говори за това как може да подкрепи малките търговци. Въпросът е по-скоро обаче какво възпрепятства малките търговци да станат големи търговци търговията на древно няма е, специално специални характеристики като, като такава. Е, тук по-скоро трябва да говорим за баланса между търговията на древно и търговията на едро. Може би трябва да помислим за привличане на, тър... на търговци на дребно в общности, с, които да обединят техните интереси. Така може да ги подкрепим. Нещата са доста комплексни. Ние не може просто да кажем, е, трябват ни повече малки магазини. Нещата са по-сложни, и трябва да дадем една по-обща, по-комплексна оферта на потребителите. Госпожа Тайлер иска също да вземе думата. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка въпросът е сложен и той се осложнява още повече, че ние представляваме различни културни традиции. И един аспект, който не е достатъчно разработен, това е как да насърчим онези, които искат да започнат работа в търговията, сектора на търговия на дребно. В Денфарман, откъдето съм аз в Ирландия, и... а, а, се а, а, работи с младите 13 до 16 годишни, които имат а, идеи, А, с а, млади хора, извинявайте, от 16 до 30 годишна възраст, на които им се дават по хиляда хиляда лири и между 28 и 30 юни ще имат възможност да се конкурират а, и онези, които спечелят, ще получат начален капитал от 10 000 лири, за да може да започнат работа. И това не само в става там, където аз живея. Подобни инициативи има и на други места в Великобритания. Десетимата финалисти в това състезание наистина получиха възможност да започнат свой собствен бизнес. Необходими са ни подобни инициативи. И ако сте интересувате от подобна инициатива, сигурен съм, че нейните организатори ще, с радост ще споделят своят опит. Мисля, че подобни инициативи могат да действат като мултипликатори. Ако се интересувате, свържете се с нас и ние ще е, ви предоставим информация, за да видите с какво разполагаме. Подобни инициативи в целия Европейски съюз трябва да бъдат включени в предложенията, които се опитваме да формулираме. Благодаря ви за този много интересен практически пример. Сигурен съм, че се възползват, мнозина ще възползват от него, въпреки че всички не можем да отидем в, в, в вашата част на Ирландия в същия ден. Благодаря, Малком. Става дума за един труден въпрос. Почти всичко, което правим, води до унищожаването на малките магазини и данъчната система, и концентрацията на търговията в ръцете на големите вериги. Например, от 20 от големите фирми на, на борсата, 17 от тях в, в, в Холандия се радват на данъчни облегчения. А, в някои страни, като Полша, например, продължават традицията хората ежедневно да пазаруват малките магазини. Но въпросът е как да помогнем на тези малки магазини, квартални магазини да оцелеят. Опитвали сме едно и друго в миналото. Може би някои си спомнят първоначалната програма за модернизиране на малките магазини на местно ниво. Но това може би може да помогне, да им помогне да си купят някоя и друга нова машина или нов компютър, или да освежат витрините, но това не е достатъчно. Нужни са решителни, координирани усилия, използване на регионалните фондове, за да се осигури както защита на потребители, така и справедливо данъчно облагане. Тоест, е, всичко, което можем, е, може да ни хрумне, вероятно може да бъде полезно. Особено в пословията на безработица, когато един малък магазин се затвори, най-малко трима души стават е, безработни. И държавата, дънокоплатеца трябва да плаща за помощи на още трима безработни разбира се, и а, отчисленията, които те плащат в системата на социални осигуровки, също изчезват. А, значи става дума за една нетна загуба, нетна загуба, която не винаги се отчита. А, трябва да бъдем малко по-решителни, по-агресивни. това препоръчвам на докладчиците и доклад, докладчиците в сянка. Шареди, иска ли да каже нещо от името на комисията и след това ще дам думата на господин Мандес. Благодаря. Слушах с е, голямо внимание интересните изказвания и е, се радвам, че е, Европейският план за действие се оценява положително. Според нас това е продължението на един процес, подкрепян енергично от тази комисия и от Европейския парламент за подпомагане на сектора търговия на дребно. Нещо, което личи от направеното до сега. Приветствам този подход. И искам да ви уверя, че Европейската комисия счита, че по-нататъчното ни сътрудничество ще ни помогне да вървим напред. Седим с голямо внимание работата на кръглата маса по въпросите на търговията на дребно. Това се отнася и за групата, която създаваме сега във връзка с тази група цели да включи отчитането на интересите на търговете на Дребно във всички политики на Европейската комисия. Може би господин Де Йонг ще трябва да актуализира някои своите предложения, за да отчете сегашното състояние на пазара. Това се отнася не само до неговите предложения, но и на, до всичка, до цяла, всяка политика всяка стратегия. И във връзка с това, важно е да се види какви нови възможности има за малките квартални магазини. Не мога да се спра на всички изказали се в този богат дебат. Но ще кажа, че ще вземем предвид всичко казано тук. И е, внимателно ще следим как се провежда Европейския план за действие и ще отчетем необходимостта от неговото актуализиране. И слушах с голям интерес вашите изказвания във връзка с доброволните инициативи и тяхното значение. Също се отнася и за а, честните, справедливите търговски практики. Ние имаме, както знаете, оповестена зелена, зелена книга по този въпрос. Получили сме над 200 отговора на нашите запитвания, не само от е, храни... правоствения сектор, но и от други отрасли. И сега размишляваме е, как да ги използваме. Същото се отнася и до оценката на въздействието на е, инициативата в тази област. И всичко това ще вземем предвид резултата от дискусията, проведена във вашата комисия. Много се радвам, че тук се подкрепят доброволният принцип и доброволните инициативи. Ние в комисията, Европейска комисия също ги подкрепяме. Смятаме, че този подход е плодотворен, но същевременно оценката на въздействието ни покаже нали е необходимо доброволните инициативи да бъдат допълнени с още нещо всичко това е, има голямо значение, разбира се, не е само за вашата комисия, но преди всичко за потребителя. Защото потребителят трябва да бъде движещата сила на всичко, което правим в негов интерес. I, I just, uh... Не мога да се спра на всички прекрасни идеи, споделени тук. Само ще повторя, че ние в нашата работа, вашата комисия а, допринесе и допринася а, а, особено много. Благодаря. И, ще ви държим в течение на резултатите и вие не дръжте в течение на резултатите от вашите консултации. И ще дам думата на докладчика за заключение по тази тема. Ясно е, господин председател, че бяха направени редица допълнителни предложения, устойчивост, заетост, гледна точка на потребителя, те ще бъдат взети предвид. Разбира се, не винаги е възможно те да бъдат включени в пълния, пълен намяра. Както може би вече знаете, графика е следния. Да бъдат предведени материалите до 10 юли, до 5 септември да се разгледате. На 10 септември е срок, 10 септември е новият е срока за внасяне на изменения, разглеждане на измененията 25 септември и след това разглеждане на компромисните изменения. Това е нещо ново. А, имаше искане от а, Комисията по заетостта да забави малко този проект до 17 октомври. В Имко ще разглеждаме предложенията на 5 ноември, а в пленарна зала през декември, вместо, както мислехме по-рано, през ноември. Това е защото бяхме помолени, казах от комисията за да позаетостта, да отложим малко този процес, т.е. те искат също да подготвят документ. Може би, казва председателя, комисията Агри, а може би и Енви ще искат да се намесят тук и да направят своите предложения. Всичко това трябва да бъде взето предвид. Благодаря много за вашата работа. Благодаря и на представителите на Европейската комисия, на всички, които участваха в този дебат. Продължаваме с друг доклад, което е предложение за директива относно достъпността на вебсайтовете на органите от обществения сектор. Йорго Кацима Какес е докладчик по темата. Имаме също така е и пълен екип от е, докладчици в Сянка. Господин Билан от тях не е тук, но съм сигурен, че аз бих могъл да се изкажа вместо него. И така, сега господин Хацимаркакис има думата най-напред да ни запознае с проекто доклада си. Благодаря, господин председателю. Не искам да говоря за значимостта на темата вече. Това сме го правили няколко пъти тук в нашата комисия, така че веднага се насочвам към констатациите от заседанието, което проведахме на 14 май с докладчиците, съдокладчиците. докладчиците много благодаря на всички тях е, за чудесното сътрудничество, в което работим и така ще ви запозная с резултата от нашата съвместна работа. Колегите ми дадаха своите предложения, които аз успях да включа в доклада. Те са отлични. Първо, всички сме съгласни, че законодателството на пазара е от правната ни точка. И в изказването си ще се спра на пет въпроса. Първо, приложното поле, задълженията за мониторинг и докладване, санкциите, преразглеждането на директивата и накрая ще говоря за определенията. Ще започна с а, приложното, обхватното поле. Според нас, обхвата, който е избран от комисията, е твърде ограничителен. И така предложените е, услуги не са достатъчно изчерпателни. Това е предложението на комисията. Ние искаме всъщност всички органи от обществения сектор да бъдат включени, естествено, до 2020 година поетапно. За да можем да е, отвърнем на това предизвикателство, ние въвеждаме един нов модел, където се работи на национално ниво. 2016 година залагаме като а, а, срок 2018 съответно регионални, а по места 2020 година. Наистина представителството на местните органи е нещо много важно. За тях е нужно да отделим повече време в нашето предложение, така че променихме е, в известен смисъл цялата философия на предложението. Благодаря и на комисията, че ни помогнаха да намерим решението. Мисля, че това решение е много-много удачно защото понякога няма разлика между федерално и национално и регионално ниво в много от държавите, така че струва ни се, че а, е, на практика най-големия процент всъщност е, а, органи от обществения сектор ще бъдат покрити. Що се отнася до приложението? Частните е, субекти, които управляват уебсайтове. Тук се води основната дискусия как точно да подходим с тях. До 2020 година и частните субекти трябва да са включили е, газ, също така е, отоплителната система, почтите, телекосъобщението, водите основни банково дело, застраховка, образование, всякакво, включително и више, социалните схеми, социално осигуряване, а също така и службите за грижи за деца. Има едно изключение, което предлагаме в директивата микропредприятията с максимум 10 е, служители. До 2020 година, както виждате, всеки вебсайт, който предлага обществени услуги трябва да бъде достъпен за обществеността. Това са задължителните а, е, изисквания, които са заложени в конвенцията на ООН относно лицата с увреждания също така. Така че тези изисквания ще бъдат в съответствие с нашите международни задължения, които вече сме поети са поети. Сега, що се отнася до втората част от докладва ми, а именно а, мониторинг и докладване по схемата. Тук е добре да се разделят тези сектори, да има отделни членове по мониторинг и докладване. И по този начин всъщност ще бъде по-четивна директивата. Първо, за мониторинг. Държавите членки трябва да определят компетентни органи, които да наблюдават изпълнението на директивата. Това е във връзка с субсидиарността. Е, тези определени органи от държавите членки, разбира се, ще бъдат избрани по осмотрение на държавата членка. Освен това, те ще отговарят също така и за отговаряне на различни жалби от страна на потребителите или всякакви други заинтересовани страни, когато има неизпълнение на нормите на директивата. Механизма за обжалване, за жалби е нещо изключително важно, защото наистина тук основната група целева са хората с увреждания, защото е необходимо да имат достъп за тях специално организиран до веб страниците. Това е много важно, свързано и е с задължението за докладване пред компетентните органи. Държавите членки трябва да направят необходимото да информират потребителите и заинтересованите страни относно възможността за отправяне на жалби. А комисията ще създаде работна група, която се състои от представители на комисията и представители от страна на държавите членки, които те сами ще определят, могат да се заседават редовно. Комисията ще отправя съответно поканите, за да се обсъждат въпроси свързани с наблюдението, докладването и обмена на добрите практики. Всичко това е предложение, което се прави към директивата не беше включено преди това. Сега, докладване. Държавите членки следва редовно да докладват пред комисията относно наблюдението, което са извършили и тук използвахме думата редовно, вместо на еди колко си месеци или години, за да можем да оставим отворена възможността, без да се създава допълнително бюрократично бреме. Държавите членки следва да изберат своя ритъм на докладване, но доклада трябва да бъде обществено достояние, така че отворения метод ще дава възможност на всички да имат достъпи до доклада и ако е нужно, съответно до жалбите, ако са е, отправили своите жалби. Сега, санкциите. Държавите членки между другото, санкциите не бяха предвидени до сега. Държавите членки е, определят е, правата е, за определене на санкции при нарушение, които се правят спрямо изпълнението на директивата. И необходимо е държавите членки да гарантират налагането на тези санкции тогава, когато това е необходимо. Всичко това също е много важно и се намира и в други наши нормативни актове. Четвъртата част е, е преразглеждането на директивата. Това е нов елемент който ние като парламент искаме да внесем. Комисията преразглежда а, тази директива след 3 години, защото Европейския парламент и съвета трябва да получат съответно доклада от комисията относно оценката. Много важно е Европейския парламент да получи тази оценка от комисията, за да може да се проведе дали целите на директивата са постигнати от държавите членки. И петата част – определенията. Съобразно новото приложно поле, което въвеждаме, ние добавихме и нови определения. Няма да ги чета сега тук, но искам да подчертая кои са ключовите думи в тях. Първо, достъп до мрежата. Какво означава това? След това, органи, обществен сектор. Какво, какво представляват те? След това интернет страниците, които са на тези органи, както също така и веб страници, които се управляват и разработват от съответните органи. Трябва да се направи разлика между тях. След това трябва да се добави също така и определение на технология, която подпомага процеса е, много важен аспект, защото трябва не само да разгледаме интернет страниците, но също така и мобилните е, устройства е, въпрос свързан с плащания, удосторяване на автентичността, верността и така нататък. Що не се отнася до вебсайтовете, съдържанието им, всичко това следва също да бъде включено Искам да се спре малко по този въпрос. Всички версии на интернет страниците, за които се говори в директивата, трябва да бъдат включени, включително и тези, до които ще имат достъп чрез мобилни устройства или по друг начин. Тоест, трябва да гледаме не само назад, а трябва да гледаме настоящето и помъничко да надзърнем и към бъдещето, що се отнася до технологичното развитие. Сега, предстоящото е, литовско председателство е, подготвя този акт е, и той ще бъде в рамките на техните приоритети. Така че убедени сме, че по време на следващото председателство ще се работи по този въпрос. 2014 година се надявам, че ще бъде приключен този акт. Надявам се, че ще работим а, с желание, за да можем да отговорим на потребностите на хората в този, а, тази област. Благодаря ви, председателя. Благодаря. Сега, докладчиците в сянка. Имате дума. Трашковски. Позволете да, се, да е, ви помоля е, за извинение, но трябва да изляза след моето изказване, защото се дискутира доклада ми в комисията АВКО. Първо, горещи благодарности към докладчика, с който работим в тясно сътрудничество. Ние споделяме общия си подход. Искаме е, този доклад да бъде наистина амбициозно разработен. Споделям почти всички ваши съображения, господин докладчик. Е, споделям и е, вашите идеи. По този начин наистина се променя проекто предложението на комисията. Четири въпроси. Първо, когато говорим за определенията. Говорим за национално, регионално, регионално и местно ниво. Зная е, особеностите в Германия, но ако помислим наистина какви проблеми съществуват когато става въпрос за достъп до а, обществения сектор, мисля, че всъщност проблема е на национално ниво или регионално, на лендър ниво, след това и на местно ниво, така че не съм сигурен дали всъщност да не останат тази три нива – национално, федерално или лендър и местно, защото на практика местното управление – ще създаде проблеми. Те ще се сблъскат с проблеми. Така че не е ли по-добре вместо трите категории да имаме две? Ако остават три категории, тогава трябва да ги дефинираме. И тук се остава един въпрос. Терминологията по НАЦ ли ще използваме или на ОИСР? Ако изберем две категории, всичко става съвсем очевидно защото местното ниво е ясно определено е, при повечето държави членки. Но освен това бих искал да добавя и нещо друго. Е, тези веб е, страници, които са съфинансирани с средства на Европейския съюз, мисля, че трябва да бъдат добавени. Когато казвате за докладване, добавяте думата редовно, но си мисля, че е добре тук да се заложи едно изискване две или три години, за да бъде по-конкретно предложението. Зная, че вие е, умишлено използвате думата редовно, но мисля, че тук трябва да се е, уточни по-ясно. Що се отнася до микропредприятията? Аз е, проведох консултации с е, хора в моята държава, мои съграждани и разбирам, че може би ще има проблеми. Когато става въпрос за служби, е, услуги свързани с здравеопазването, например, и самонаети се в този отрасъл, какво се случва? Всъщност договора някак си се разделя на отделни части – и се сключва с отделни субекти, с микропредприятия. Не съм наясно, искате да ги изключим ли? Или може би да им предостави малко повече време, 2020 година, например. Или пак а, да уточним какво имаме предвид, когато говорим за микропредприятия. Например, ако имаме предвид една болница а, в Полша, например, не би трябвало да бъде включвана така че, нека да уточним по-конкретно какво имаме предвид тук. Е, не бих искал да ги изключваме, но просто да им предоставим по-дълъг период. Що се отнася до мобилните устройства? Тук се консултирах с експерти, признавам се, защото най-важното е определението да бъде максимално ясно. Ако говорим за мобилни приложения и за веб страници, които са приспособени към мобилни устройства, това са приложения, добре. Но тогава какво имаме предвид? При приложенията на нашите телефони или на мобилните устройства става въпрос за различни неща. Стандартите са различни. ATAG e стандарт, например. Трябва да сме наясно какво имаме предвид дали са страници, които са адаптирани за мобилни устройства, естествено тях трябва да включим, или също така искаме да включим и така наречените мобилни апс, тогава трябва да уточним какво имаме предвид и много внимателно да подходим, защото тук става въпроси за стандарти, дали тук няма да разширим прекалено приложното поле на директивата и може би това няма да бъде приемливо. Подкрепям ви, но трябва да уточним подробностите. Така че това са някои по-древни неща. Единственото по-значимо на практика е разделението на национално и местно ниво. Другите ми бележки са по по-големи подробности. Ще ги разгледаме, разбира се, и тях. Благодаря. Извинете ме, че трябва да изляза, но ще поддържаме връзка. Да, разбира се, председателя, разбира се, че ще поддържаме връзка, разбираме и вашите отговорности пред Конституционната комисия. Господин Фашес Хамон, е, господин Рамон, имате думата. Благодаря, господин председателю. Поздравете най поздра... Позволете ми най-напред да благодаря е, нашия докладчик за отличната работа, която е извършил. До голяма степен всичко, което той е предприял, ще ни помогне да стигнем наистина до едно общо предложение, което да има а, много сериозно съдържание а, и много точно съдържание. На заседанията, които проведохме, изказах своето становище по темата. Също така засегнах въпроса, свързани с значимостта за изпълнението на директивата по същество, по съдържание, а също така и е, по отношение на сроковете за въвеждане в изпълнение и за наблюдение. Необходимо е да се уточнят е, аспектите относно отговорността на е, обществените органи, които отговарят за изпълнение, които отговарят за наблюдението на процесите. Така че да бъдем в състояние да гарантираме достъпа е, за хората с увреждания. И освен това, техните организации трябва да бъдат съответно представени във всички процеси, свързани с изпълнение и наблюдение на изпълнението. Сега, за докладването, според мен то трябва да е ежегодно, поне в първия етап. Защото директивата е много важна. И приложното поле е много широко, така че ако започнем по този начин, след това вече ще можем да решим как да продължим с изпълнението на директивата в бъдеще. Съгласен съм с докладчика, що се отнася до приложното поле и а, попълването на списъка с а, интернет страниците, които трябва да бъдат включени. Също така, принципът за достъп до всички тези е, сайтове. Що се отнася до списъка на тези страници или сайтове в приложението, мисля, че трябва много внимателно да подходим. Кои точно ще включим? Що се отнася до нивото регионално, федерално, местно? Мисля, че регионално и държавно това са две нива, които са много ясни. А на местно ниво, вероятно, трябва да обмислим евентуално вероятността да включим определение, в което да има уточнен брой на жители. Така че да имаме по-конкретно определение – Например, ако имаме територия с над 100 000 жители, вероятно ще трябва да разгледаме конкретни предложения за срокове за е, изпълнение, въвеждане на директивата, така че да може да се е, е, извърши е, необходимото, за да се гарантира достъпа. А пък в една територия с по-голям брой жители, естествено срока за въвеждане в изпълнение ще бъде по-дълъг. Що се отнася до сроковете 2018-2020 година? Ми това са срокове, които са доста отдалечени в бъдещето, имайки предвид наистина и е, потребностите на нашите граждани. Мисля, че тези срокове трябва да се придвижат напред 2016 година съответно и 2018 година, в зависимост от нивото, на което ще се прилагат разпоредбите. Съгласен съм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 Е, мобилните устройства и съответните приложения. Трябва да отчетем факта, че технологиите се развиват много бързо, така че трябва да гарантираме включването на цялото това развитие в директивата. По предложението за приложението съм съгласен с казаното от докладчика. Може някои неща да се усъвършенстват в определенията, които е, докладчик е, посочи, например, образованието за възрастни, информация туристическа в интернет страници, които в момента не са включени, или също за културни центрове, техните интернет страници също не са включени. Бихме могли да добавим и тях. Господин председател, мисля, че няма да ни е трудно да се съгласим относно разпоредбите, когато предложим своите изменения, те ще бъдат основно насочени към усъвършенстване на предложеното от докладчика. Благодаря. Uh, благодаря за коментарите. Следващият оратор е господин Вингстрем. Благодаря. Аз също благодаря на докладчика. Мисля, че текстът изглежда много добре. Аз винаги до момента съм казвал, че комисията предлага определен определен брой веб страници, но нещата е, за да могат нещата да се разпространят, да се разширят. Е, аз мислех, че това е добре, но сега постепенно си промених мнението, след като говорих с заинтересовани лица. Е, подобно законодателство имаше в Америка, но каквото и да казах до момента, е, това е хубаво проекто становище. Ако ние евентуално имаме някакви изменения, те ще засягат подробностите. Като цяло сме доволни. Председателката благодаря. Други докладчици в сянка не присъстват. Давам думата на представителя на комисията, господин Яковидис. Виждам, че текстът е доста амбициозен. Виждам, че логиката на комисията се следва, въпреки, че не се прилага подхода на комисията за разширяването на инициативата. Виждам, че вие не се доверявате на тази инициатива, че ефектът може да е заразяващ и затова предпочитате един по-амбициозен подход. Ясно е, че искаме да постигнем добър резултат това ще се отнася до приложното поле. Е, ние решихме, че искаме интервенцията да е минимална и да имаме един заразяващ ефект. Защо? Заради надзора, заради възможността определен брой вебсайтове да бъдат обхванати и следени. Ако искаме, ако имаме е изискването всички страници от обществения сектор да бъдат достъпни, е, много трудно ще се осъществи контрола. Е, мониторинга почти няма да бъде възможен. Тук говорим за стотици хиляди страници. И това се вижда и при измененията, как ще се осъществява надзора. Затова предлагаме и актовете, актовете за изпълнение. Затова и нашата логика беше ограничен брой вебсайтове. Ние може да помислим дали този подход е подходящ или не. Но нашият аргумент беше, както казах – Искам да изразя предупреждение. Ако когато започнем да говорим за приложенията, за които говори господин се, в този момент, в който започнем да говорим за тях, ние напускаме стандарта, който искаме да наложим на пазара. Ние в директирата се занимаваме главно с един аспект, а именно достъп – до информация, достъп до вебсайтове, достъп до съдържание. Ние обаче не се занимаваме с приложенията на, е, на мобилните устройства. Това е по отношение на комисията. И накрая, е, когато човек е много амбициозен, Знаете какво се случва на равнище държави членки. Има голяма пропаст между държавите членки и парламента и докато се покрие тя, докато се балансира тази, тези различия, ще минат доста време. Аз не съм сигурен, че от страна на държавите членки ще се намерят подходящите решения. Извинявайте, казва председателя, трябваше да изляза за малко. Е, срещнах се тази сутрин с представители на литовското председателство и разбрах, че те подкрепят е, предложението на комисията, така че от нас зависи какво ще постигнем, но зависи от вас какво вие искате да постигнете като докладчик. Дали искате да изпратите политически сигнали да оставите или пък да и, и да оставите досието за следващия парламент или искате да завършите досието сега. Това зависи от вас. Трябва да видим какво може да ни... Да, и литовското председателство. Моето впечатление от тази сутрин беше, че литовското председателство също иска да този файл да се приключи, тъй като това ще допринесе до голяма степен за установяване на е, сигурността, за подобряване на сигурността в интернет пространството. Благодаря. Аз смятам, че не бива да изпадаме в е, ситуация на изнудване. Ако държавите членки смятат, че това ще им струва много и ще срещнат затруднение, и искат да и решат да ни изнудват в известна степен, то тогава ние може да кажем на хората какво правим и какви ще са последствията. Е, това, което правим, не е свръх амбициозно. Аз разбирам коментарите на моите, на моите колеги, може някои определения да се подобрят. Какво имаме предвид, когато говорим за местно равнище, за национално равнище, за регионално равнище? Но може да обединим национално и регионално равнище и да сложим срока за 2016 година, но това няма да помогне много на хората. Така че е, изнудването няма да е добра стратегия. Добра стратегия ще е преговарянето. Това, което каза господин Трешковски и господин Грация Страмон за отчет, отчитането, това е нещо, което искаха държавите членките. Не искаха да бъдат задължавани да го докладват на годишна основа, а редовно. Сега за приложенията. Това трябва да се обсъди. Двамата колеги направиха предложението и това е трудно предложение, както казва и комисията. То доста разширява обхватното поле. Така че тези две изменения са проблематични. Но както зная, по принцип темата е приоритетна за литовското председателство и аз се надявам, че ще постигнем положителен резултат. Аз ще се нуждая от вашата помощ, Малкъм, защото докладчикът е една величина но друго нещо е, когато той е подкрепен и от председателя. Аз съм на ваше разположение, казва председателят. Във всички случаи, да видим какъв е вашият график. Изменения до 30 юли и компромиси те би трябвало да са формулирани до ноември, така че имаме доста време за дискусии. И сега продължаваме с една подобна тема. Отново е, тя се движи в областта на интернетното пространство. Става дума тук за становището на госпожа Гало, електронната идентификация, удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. На 300 изменения има по това досие. Не, е, това не е изненадващо. Колко докладчици в сянка присъстват? Госпожа Прендегас не е тук. Господин Бозой е тук. И господин Енгстрам и аз съм тук. Така че това са колегите. Госпожа Гало, кажете какво смятате по отношение на измененията. Имаме и другите колеги, които ще се изкажват, представителите на комисията. Мариел, имате думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, както вас, че такъв голям брой изменения са внесени по този проект за регламент, който се отнася за електронната идентификация и удостоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар. Това показва какъв голям е интересът към тази тема. И след като се запознах на пръв поглед с тези изменения, трябва да кажа, че повечето от тях се стремат да помогнат за довършването на вътрешния цифров пазар. Ще кажа, че моите колеги не са били така а, внимателни към мен, а, а, както мен, като спазват изискванията на 50-ти член и разпределението на отговорностите. Аз съм се придържала абсолютно стрикно към правомощията на нашата комисия, без да излизам извън тях. А, направил съм и няколко допълнителни изменения към моята, по моето проекто становище, които само разширяват и усъвършенстват линията, която съм възприял още самото начало. Съвсем набързо мога да предложа на моите колеги компромисни изменения, а по-специално по членове 6, 9 и 10. Но сега няма да влизам в подробности, още повече, като се има предвид, че много от авторите на измененията не са тук. Така че би било трудно да ги обсъждаме в тяхно отсъствие. Но искам да благодаря на колегите, които са тук и са внесли също изменения. А благодаря им предварително. Okay, well, as you say, I don't there are that many people here, actually. наистина няма много присъстващи в залата, но някой от групата на социалистите иска ли да се изкаже? А, а, господин, Мацикак, господин от името на господин Бозой. Господин Бозой иска да се е, извини, че не може да участва в дискусията, в обсъждането на измененията. Той би искал да благодари на госпожа Гало за нейната работа. Той е внесъл редица изменения сам и заедно с господин Кройцман. Някои от тях се отнасят до правната стойност на а, електронните удостоверения а, може би даваме даваме думи, даваме прекалено по-голяма правна сила на тези електронни печати. Друг въпрос е правната стойност на електронните документи. Въпросите за автентичност и цялостност повдигате въпроси. Ако, ако става дума за електронните печати, да бъдат, към тях се отнасяме също както към електронния пост, подпис, в такъв случай електронният документ не може да бъде отхвърлен само защото е електронен. Това би довело до по-голяма яснота и правна сигурност. Когато става дума за квалифициран електронен подпис или електронен печат, отношението към тях трябва да бъде също както към онези, които са насложени на хартия или пък са физически, или печатът е физически а, положен. Господин а, Бозоя и господин Кройсман смятат, смята, че а, електронната идентификация изисква различни данни – затова изглежда е разумно да изискваме само данните, които са в най-строг смисъл необходими за съответната услуга. Например, ако е необходимо само оказване на възрастта, не е необходимо да се искат допълнителни лични данни, които така или иначе няма да бъдат използвани за услугата. И накрая, последно, но не на, най- по важност, господин Бозой смята, че е важно да се заемем с надзорните органи както името на надзорния орган, така и данните за връзка с него трябва да бъдат съобщени на комисията и нещо, което е още по-важно, не трябва да се споменават правомощия за раз, разследване, защото те трябва да бъдат оставени на правоприлагащите органи. Трябва, важното е тези органи да разполагат с необходимите ресурси за изпълняване на своите задачи. Като се има предвид това, надзорните органи трябва да споделят а, своя опит и да си помагат взаимно, когато това е необходимо, за да осигурят ефективност на своята работа. Благодаря, господин председател. Господин Ангстром. Няколко кратки забележки. С голям интерес следя измененията, които се предлагат. Бих искал да се върна на въпроса за цената. не бих искал услугите, които използват електронна идентификация, да трябва да, да плащат за това. Когато един път получите електронна идентификация, трябва да може да я използвате колкото пъти искате, без това да води допълнителни разходи. Ако ще се плаща, това би довело до положение, при което някои от участниците, за тях, за тях това ще бъде доходоносно и могат да използват тази услуга колкото и когато трябва, и когато не трябва. Те трябва да се използват само когато е необходимо да се използват. Не е необходимо подобни електронни идентификации да се разпростират и в области, където те не са необходими. Ето за това, това е допълнителна причина, поради която ако послугата е платена, аз имам повод за безпокойство. Благодаря, господин Адомая. Благодаря, господин председател. По принцип съм настроен положително към проекта. Ще се спра само на следното. Най-важното тук е правната сигурност – Има опасения, чухме ги при някои от тиражите. Те може да не са достатъчно високи. На следващо място. Приемането на електронния подпис. Хубав е примерът че хората може да се запишат за студенти по този начин и а, лабораторни резултати могат да бъдат изпращани от лекар на лекар. Това е добре, но проблемът си остава. Например, в Австрия една здравна карта. Тази карта която е свързана с идентификационен номер. Тази карта не се признава извън Австрия, така че това е един проблем. Тези идентификационни удостоверителни услуги трябва да се признават във всички държави членки да се приемат. Uh, Благодаря. И аз да кажа някои неща вместо докладчик в сянка. Много селективен. Селективно съм подходил към моите изменения, като съм се спрял само на въпроси, които имат пряко отношение към единния пазар. Как ще действа тази система, каква ще е ролята на съответните компетентни органи, необходимо ли ще да се въведе централен надзор и, и преди всичко необходимостта от по-добро сътрудничество между съществуващите компетентни а, органи. И като комисия по въпроси на вътрешния пазар трябва да разгледаме всички тези въпроси. На част от проблема, според мен, е в това, че имахме от директивата за електронния подпис от 1999 година. Това беше един от първите въпроси, по които работих, когато додох в парламент. А сега, това е може би последната ми година в парламента, пак говорим по този въпрос и не виждам да е постигнат голям напредък. Защото говорим за електронни подписи, електронни печати и не можем да поощрим особено успешно тяхното по-широко използване. Въпрос е от тук нататък как ще вървим напред? Мисля, че разполагаме всички необходими предпоставки, за да успеем в нашата работа. Необходимо е обаче самите членки да инвестират средства в нови надзорни органи. И тук е, се повдигат редица въпроси във връзка с някои от сложните аспекти на проблема и някои от амбициите. Е, а някои от колегите наистина са амбициозни. И е, Въпросът е защо не сме напреднали повече. Е, необходимо е, е като че ли много по-активно отношение, както на доставчиците на идентификационни услуги, на цифрови самоличности, така и на а, е, надзорните органи. Тук внасят се редица изменения, а, които ще трябва, може би, да обсъдим заедно, за да видим как да вървим напред по а, това досие. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? А, ще дам думата на представителите на ком... комисията и след това ще дам думата на госпожа Гало по графикът и следващите стъпки, които ни предстоят. Добър ден на всички! Искам благодаря на комисията, на докладчиците и на всички почитаеми дами и господа депутати, които са внесли интересни изменения – Споделяме вашите възгледи по отношение на този нов регламент, който ще изиграе важна роля за развитието на единния цифров пазар. Смятаме, че някои от предлаганите изменения са ценни, третират някои особено важни въпроси, не само по същество, но и по отношение на формата на регламента. И затова благодарим и на докладчика, и на всички вас. Със сигурност вие ще намерите необходимите компромисни изменения. Има някои аспекти на електронната идентификация, които във вашите предложения се различават значително от вижданията на комисията. Очевидно необходимо от съответно ниво на сигурност, за да бъдат защитени интересите на потребителите. И тук ние споделяме вашето становище и, и съм сигурен, че работата от тук нататък ще продължи да бъде така плодотворна. Благодаря, госпожо Гало. Радвам се, че всички са оптимисти и а, съм сигурен, че ще стигнем до удовлетворителни резултати. С голям интерес се запознах с а, измененията на колегата Бузой, който иска а, а, по-голяма тежест да получат електронните документи, отколкото имат физическите документи това е промяна, която няма да настъпи автоматично. Всичките изменения ще бъдат внимателно анализирани. А до, свеждането до минимум на необходимите данни, това е принцип към който се придържам, искам да уверя колегата Ангстром, че а, имаме подобни опасения, споделяме неговите виждания. Също се отнася и до отговорностите. Измененията, които колегата Шваб внася, засягат тях. Има и някои въпроси на формата. Например, във френското право не казваме, че трябва да се е, даде доказателство за а, а, а, доказателство за не е, небрежно отношение. Напротив, в френско законодателство точно обратно се прави. Трябва да се докаже, е, че достатъчно, достатъчно усърдно се е действало. Просто това е различен подход. Ще ви напомня графика. В комисията гласуваме през юли, комисията и ИТРЕ ще гласува през септември. Аз съм оптимист по отношение на компромисите. Okay, well, we look forward to hearing about your compromises for July and also um, for you to, um, as a member of the industry. Благодаря много. Благодаря за вашето участие. Се надявам, че ще можете да лансирате е, нашите позиции пред комисията ИТРЕ. Благодаря и на комисията за вашето участие. А сега преминаваме към последната точка от днешното ни заседание, което е предложение за резолюция относно стратегия на Европейския съюз за киберсигурност, открито, безопасно и сигурно киберпространство. Искам да ви напомня, че това всъщност е част от нашата работа в пакета информационна сигурност. Утре имаме изслушване на тази тема. Всички сте поканени. Ще започне в 3 часа след обяд. Като част от този пакет, комисията е подготвила онова, което ние наричаме а, водещата всеобща резолюция, а, документ, който няма законодателен характер, но в него се описва целият ни подход, включително и външните отношения в областта на киберсигурността. И ние трябваше да откликнем на този документ – в формата на резолюция на Европейския парламент. За нас е много важно да дадем нашия отговор. Това, разбира се, е във връзка и с законодателната ни дайност в тази област, но първо трябва да разгледам именно този документ, проекто резолюцията. Андрю Шваб подготви резолюцията и а, мисля, че днес колега ще представи а, неговата, неговия документ. Виждате, че и аз съм съдокладчик. Сега разполагаме с проекто резолюцията, както и предложенията за изменения. А, господин Грасис Рамон, а, социалисти и демократи, господин Хацим Марк Ки ще говори от името на либералите, Маустром и аз също ще говорим. Разбира се, заедно с госпожа Макларкин, която също работи като докладчик в Сянка. Госпожа Верела, имате думата от името на господин Шваб. Е, Благодаря, господин председател. Трябва да извиня колегата Шваб. Той е възпрепятстван. Затова ще говоря от негово име. Имаше 119-129 изменения, включително и от комисиите и Трилибе и Тран. От АФЕТ ще бъдат представени, също, представени също още някои изменения. Андрея Шваб благодари на колегите за измененията. Благодари за доброто сътрудничество и за интересните забележки. 70% от измененията се занимават с киберпрестъпността. Ясно е, че тези изменения трябва да се обобщят. В противен случай това ще бъде досие за киберпрестъпността, а не за киберсигурността киберсигурността включва и някои други аспекти, като например образованието, международната политика, отбраната. Има много добри предложения, които докладчикът подкрепя, например ролята на публично-частните партньорства. От ИТРА, от социалистите и демократите са тези изменения, двустранния обмен на информация са, е предмет на други изменения. Очаква се подобно изменение от АФЕТ. За други изменения, Андреас би се радвал на повече яснота. Например, има изменение от Касес Хамон – Изменение 14, 41 и 99. При 99 става дума за това дали държавите членки да подпишат конвенцията от Будапешт или да се създаде нов правен инструмент. От името на НП Андрея Шваб предпочита държавите членки да, постигна, да подпишат и ратифицират Будапештенската конвенция. Така че тук при такива въпроси бихме искали повече яснота. И изменение 19 на госпожа Вингстрам. Дефекти на системата. Какво има предвид госпожа Вингстрам тук? Има и някои изменения, които Андрея ще представи сам. Е, Андреас би се радвал на вашите коментари, за да може да придвижи досието по-нататък. Благодаря. Господин Гарсия Рамон. Е, Благодаря, господин председател. Както и изказали се преди мен, бих искал да подчертая, че това е проекто резолюция от голямо значение. И това значи, че трябва да походим много внимателно – когато подготвяме подхода си относно съдържанието и предложенията за изменение. Също така е важно е как ще подходим, когато ги анализираме. Това се отнася и до предложенията, които се правят по темата. С удоволствие ще работя по подготовката на компромисните предложения. Трябва обаче да имаме предвид факта, че тази проекторезолюция до голяма степен ще засегне много деликатни аспекти и проблеми. 35-те изменения, които предлагам, отчитат всичко това. Наистина нужно ни е едно а, безопасно, сигурно, натежно пространство, но същевременно трябва да има свобода на изказа, защита на данните в киберпространството, необходимо е да има почтенност и да се спазви правото на неприкосновеност на личността, в това число да се устояват и защитата на личните данни. А ако не постигнем баланс между всичко това, ще създадем сериозен проблем трябва наистина да разглеждаме все повече екипите за бърза реакция в, при компютърни проблеми. Трябва да имаме предвид научно-изследователската развойна дейност и новаторството. Освен това, е необходимо се, да се направи оценка на проблемите и състоянието на нещата в държавите членки, да използваме всичко това, за да можем да направим един план за средносрочна оценка, за да предложим неутрални глобални стандарти за сигурността. Искам да подчертая също така, че е необходимо да имаме политика за стратегическа комуникация по въпросите, свързани с компютърното пространство или киберпространството и безопасността, сигурността на работа в него. Всичко това е много важно а, и що се отнася до а, гражданите ни, те трябва да бъдат подготвени, обучени, запознати с проблемите. Следователно трябва да разработим и план за тяхното обучение. Необходимо е да има и механизми за наблюдение. Кибер пространството, сигурността, безопасността Всичко това е отразено в моите изм... изменения, а също така и а, разглежда мандата на Европейския съюз в това отношение. Разглеждам и взаимоотношенията между Европейския съюз и САЩ. Те би трябвало да ни дадат възможност Европейския съюз да запази своята суверенност, да запази своята независимост на различни нива тук, разбира се, засягам въпроса, свързан с защитата на данните. Това са идеи, които, както казах, са разгледани в предложенията ми за изменение и с удоволствие ще участвам в следващите дебати по този въпрос, цел постигане на компромис. Благодаря, председателя. Благодаря. Господин Кацимар Хакис не желая думата. Добре, тогава Кристиан Енекстром. Благодаря. 19-то изменение него се казва, че сигурността трябва да има нов баланс, трябва да се обърне внимание на проблемите в системата и така нататък. А, обаче, когато има срив на мрежата, не непременно някой е извършил някакво правонарушение, просто нещо се е нарушило, има някаква повреда. Трябва много внимателно да подходим относно изграждане устойчивостта на системата, така че да няма такива пропуски. Това е много важно, както борбата срещу компютърните престъпления, така и когато говорим за сигурност в киберпространството. Всичко това, разбира се, е много полезно в нашето ежедневие. Ние много добре съзнаваме а, какви са проблемите, защото се сблъскваме ежедневно с тях. Трябва да разгледаме и така наречените езотерични заплахи за киберпространството. По-нататък искам да насоча вниманието ви към 120-то изменение. Това е свързано с събитието от предишната седмица до голяма степен. Казва се, че е необходимо да се разгледат различните а, хипотези, при които интересите на САЩ и Европейския съюз може да се разминават. Тук също можем да включим и проблема свързан с кредитните карти изтичането на информацията относно това, че в САЩ се събират огромни масиви данни за граждани на Европейския съюз е факт, който трябва винаги да бъде в фокуса на нашето внимание. Да, естествено, има процес на шпиониране от САЩ към Европа, естествено, но освен това трябва да имаме предвид, че тук става въпрос и на много, сериозна конкуренция между предприятията, компаниите, които се занимават с производство на компютърни системи и компютри. Може би тези технологии също така може да се използват и за шпиониране на правителства. Има информация по този въпрос. Трябва да разгледаме този въпрос. Аз харесвам Америка, но те трябва да ни бъдат приятели, а не господари. Така че, за да останем наистина а, с приятелски взаимоотношения, а, трябва да направим точна оценка на картината днес. Благодаря. Um, Благодаря председателя. Сега ще говоря от името на госпожа Макларкин, която е докладчих сянка от нашата група по това предложение. Тя наистина следи отблизо е, компютърните престъпления. Тя участва и в работата на комисията Крим. Е, съзнаваме наистина какво е естеството и мащаба на борбата срещу злоупотребата с е, е, деца, детски изображения в киберпространството. Има изменения, които са насочени към факта, че това е световен проблем, на който трябва да се обърне внимание именно с корпоративни мерки. Комисията неведнъж е подчертавала този факт но ние наистина съществу... знаем, че съществува световна престъпност световни престъпни групировки, които се занимават с е, е, такива деяния. И има изменения, които засягат тази тема. Например, второ изменение разглежда въпроса, свързан с разходите. И е, службата на ООН казва, че става въпрос за 295 милиарда евро, което е изумителна сума, наистина. Хората, като видят такава сума, разбират за какви престъпления става въпрос в световен мащаб. Освен това, в 86-то измерение, изменение, тя посочва, че в много случаи за потребителите хич не е лесно много е трудно да различат разликата между правомерни и неправомерни е, действия и деяния, защото е, незаконните деяния се провеждат по един толкова високо професионален начин, че действително не може да се различи е, е, законосъобразното и, и, и незаконното. На последно място тя добавя конкретно едно изменение – за Европол и Центъра за киберпрестъпления, което според нея е много важен допълнителен ресурс, с който разполагаме в борбата срещу киберпрестъпността както в Европа, така и на световната сцена. Това са нейните предложения. Някой желая ли думата по темата? щях да попитам също така и комисията дали желая думата. Да. Първо ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председателя. Казвам се Жулия Хюф и представлявам Генерална дирекция вътрешна, е, вътрешни дейности. Ние участваме в разработването на тази стратегия. Благодаря, че ми дадахте думата. С е, голям интерес следваме както дебата, така и предложенията за изменения, които са предложени по принцип, според нас е, има много сближаване между това, което, е, към което се стреми е, комисията ви и онова, което Европейската комисия първоначално беше предложила. Така че много важно е наистина да се доразработи предварително направеното предложение от комисията. Като представител на тази генерална дирекция приветствам онези изменения, които са насочени към киберпрестъпността те не са малко. И много важно е наистина да разполагаме с необходимите средства и нормативна уредба, която да ни позволи да водим борба срещу това изключително голямо предизвикателство пред нас. Ние сме съгласни с необходимостта да се подкрепи, Европейския център за борба с кибер престъпността. Те вече имат много сериозни положителни резултати в тази борба и виждаме, че те могат да, да а, водят борба срещу знакови а, случаи. Имаме чудесни примери при разбиването на а, криминални а, компютърни групировки в Европа. Благодаря. Председател. Благодаря. А, искате ли да кажете от името на господин Шваб? Ще направя не само заключение от името на господин Шваб, ще кажа нещо и от свое име. От една страна се радвам, че стана по-ясно по-ясна формулировката стана по-ясна стана формулировката за функционирането на интернета и значението на управлението на машините в ежедневието. Има предвид компютрите. Така че въпросът тук е до каква степен може да формулираме стандарти, за да запазим определена функционалност между машините в нета. Има интервенции, които са желани, но има и такива, които не са желани. Говорим за разумните мрежи, за смарт мрежите. Е, всички тези компютри трябва да могат да комуникират помежду си и то съвсем гладко, от това зависи нашето ежедневие. А, така че не става дума тук само за престъпност, става дума и за а, тези дефицити в сигурността, които, са, които просто се появяват и не са резултат на престъпна дейност. Сега по отношение по отношение на американците, естествено, приятели биха разговаряли по друг начин, така че и аз тук очаквам по-голямо доверие и, и взаимно доверие и друго решение на проблематиката. От страна на Андрея Шваб. Благодаря за уточненията, благодаря за допълнителната информация. Надявам се, че компромиси ще могат успешно да бъдат сключени. Благодаря. Uh, well, like thank, uh... Благодаря uh, за вашата uh, помощ при обсъждането на този въпрос днес след обед. Ще гласуваме проекта Революцията на 8-9 юли, а в пленарна зала през септември. Благодаря на всички а, за идеите, които дадохте а, по този интересен проблем. Надявам се, че и утре, след обед в 3 часа ще бъдете всички тук, когато ще имаме изслушване, посветено именно на тази тема. А, колкото повече от вас присъства, толкова по-успешно ще бъде нашето изслушване. С това приключваме работа за днес. Благодаря на всички обсъдихме е достатъчно бързо редица теми. Продължаваме от Резарн в 9 часа, когато ще продължим с дневния ред. Ще започнем с вътрешния пазар услуги, доклада на госпожа Кораца, а след това ще имаме гласуване, имаме над хиляда изменения, затова моля, носете си картите. Е, утре ще гласуваме е, от 10 без 15. Очаквам да ви се видя всички ви тук утре в 9 за рънта.